Good morning, ladies and gentlemen. Добро утро, госпожи и господа. Мисля, че можем да започваме. Здравейте още веднъж. Днес е второто ни публично заседание на комисията ПАНА. Казвам на всички най-сърдечно добре дошли. Надявам се, че броят ни ще нарасне днес. Зная, че е, има, днес има заседания на почти всички е, комисии и че има гласувания, които налагат вашето присъствие. За това с особена е, радост приветствам двамата. Äh, die Koordinatoren, äh, ja, всички, които се интересуват, особено искам да кажа добре дошли на нашите гести. Както обикновенно разполагаме с пълен езиков режим, така че всеки може да говори на предпочитания от него език. Нямаме документи на хартия, всичко е разпратено по електронен път. Получили сте и изпратените предварително отговори от хората, които ще разпитваме, ще задам въпроси днес. Имаме отново технически проблеми, защото първия говорител Михаил Ленар, който е ръководител отдел в ООН, би следвало да се свърже с нас по видеовръзка, което, която все още не, успеем, не успяваме да установим. Затова малко променихме програмата, надявам се нямате възражения. За това сега ще кажа добре дошли на тук присъстващите господин Мелкам е, от ОИСР, отново е, каз... трябваше да говорим с госпожа Карлайн Велкам от ОСР, но за това направо ще преминем към Даниел Телесклав от Мони Вал и господин генералния секретар Клоус. Вие ще започнете първи, след това ще чуем Изабел Вейон директор в Европейския банков орган. Е, е, от подветрената ми страна е седнала и представители на Европейската комисия е, Александра Жур Шройдер от Европейската комисия, генерална дирекция правосъдие. Надявам се да успеем да се чуем с нашия участник от ООН но е, за сега ще кажа, че ще чуем и госпожа Мелкам в края на сесията ни. Така че още веднъж добре дошли. Оговорихме се да дадем по 7 минути за встъпителни изказвани. Една минута можете да е, удължите изказването си, Иначе искам да кажа, е, че за отговори ще имате 5 минути, така че колкото по-кратко ще отговаряте, толкова повече въпроси ще получат своя отговор. Това е от мен. Така че е, като начало господин Даниел Телесклав, представител на Манивал. Моля, кажете няколко думи за работата на Манивол. До Господин председателю, уважаеми евродепутати, благодаря на първо място за поканата. За представител на Манивал е радост да бъдем тук и се надявам да помогна доколкото ми е възможно в рамките на краткото време, с което разполагаме. Манивал е тех, е, съвет на технически експерти към съвета на Европа, нашата задача е да следим за нашите 34 държави членки и относно изпълнението на международните стандарти за пране на пари. Е, е, няма да ви чета всички 34 е, това са всички евро... държави, освен членовете на форма ФАТФ. Общо взето това са източноевропейски държи. Най-голямата е Ватикана, най-голямата държава е Польша. Това е, е страните, това са страните, които обхващаме когато се получи информация за панамските досиета и за фирмата Фонсека, видяхме, че между тях има много големи и малки, високо развити и развиващи се и различни юрисдикции. Някои от тях са членове на Манивал. Много малко присъстват след така наречените ключови фигури в консорциума представенето на самите компании и фирми не е проблем е, и, и има, разбира се, основателни и законни причини е, за различни посредници да представят фирмите. Е, това казват и членовете на ФАТФА. 20 years но вече 20, след 20, за 20 години ние е, установяваме и проблеми, свързани с съществуването на такива структури. Особено когато хората, изграждащи структурите, много често се доверяват е, а, на лица, чиято задача и дейност не е добре регулирана и не, не, не, няма изискване да отговаря на определени изисквания. Второ, действителната собственост не е винаги прозрачна и не всяка информация е на разположение на компетентните органи. Не става дума за самото изграждане на структурата. Въпроса е как упражняваме или не упражняваме надзор върху дейността на хората, отговарящи за създаването на такива фирми. Видяхме много добри примери и много слабости, така че позволете да споделя някои добри практики от страните членки както и да посоча въпросите, по които продължаваме да говорим. Е, не ние сме разработили международните стандарти за борба с прането на пари. Имаме финансова работна група по този въпрос. Ние следим за изпълнението. Стандарт позволява избор на различни модели, защото не всяка държава е, е в... Е, държавите не са в едно и също положение. Някои от добрите практики, установени сред нашите членове, са следните. Имаме членове, които събират и поддържат информация за действителните собственици. И те ограничават броя на лица, които могат да кандидатстват за юридическа правоспособност така наречените доведени провайдери на услуги, които са сред тях. Е, те са обект на надзор. Тоест, не всеки може да създава а, е, фирма. И това е наистина добра практика. Друга държава членка на организацията казва, че всяка фирма трябва да може да има такова право и а, предоставящия услуги напълно подкрепя, попада под разпоредбите, т.е. трябва да докладва за своите клиенти и за евентуални подозрителни дейности, извършвани от тях. Друг добър пример е, е държава, която изисква всички правни субекти да имат поне една банкова сметка в страната, което означава, че действителният собственик е известен на официалните власти и не се налага да се проследява сложен и мак е начин е, къде са всъщност парите. Е, съществуват и трета форма, така наречените asset holdings, те имат задължение да посочват, да назначават директора. Отново е на лице човек, който носи отговорност за и съответно компетентните органи могат да работят с него. Но е, всички държави членки срещат затруднение с изпълнението на стандартите. Ето някои от слабостите. Първо, липсата на разбиране на рисковете е, при злоупотреба с правните разпоредби и правоспособността. Надявам се досиетата Панама да ни помогна да направим стъпка в тази посока. Готови сме за това. В някои държави не се разбира понятието действителен собственост, защото то е различен от юридическия собственост, особено когато става дума за така наречените правни оговорки, като тръстове и е, доверителни фондове. Нещата са наистина сложни. Тръстовете могат да действат във всяка държава, не само там, където са регистрирани. На трето място е, има държави, в ко, е, ко, които е, настояват, където установяваме, че няма следене на регистъра. Например, някои разчитат само на собствени декларации на действителните собственици. Това не е толкова лошо, но според нас липсва проверка на достоверността на тази информация. Е, има пропуски в изпълнението на, изискванията за due diligence. И тук липсват е, стандартни данни, като например собственик, действителен собственик, собственик и така нататък. И това се отразява на е, целия начин, по който и се осигурява достъп до съответното лице. И е, твърде е вероятно такива пропуски да са повече извън банковия сектор, е, е, когато става дума за лица, доверителни управители, които не са професионалисти. Друго, което имаме, информ... информацията за действителен собственик за лице, което не пребивава над съответната територия. Ако един е, асистент поиска такава информация на хартия, е всичко много добре, е, но понякога е много трудно да се получи такава достоверна информация. В някои държави има липса на отчетност, не се прилагат е, правни санкции или не са възпира, нямат възпиращ и съизмерим ефект. За това е, е, за нас е важно съществуващите стандарти трябва да се прилага добре. Не става дума да създаваме нови задължения. Нека изпълняваме съществуващите стандарти. Разбира се, държавите постепенно се привеждат съответствие с нашите изисквания. Те са много стриктни като например това е процесът за подобряване на съответствието като в последния етап се оповестява името на страната, която не е, изпълнява стандартите. Разбира се, това има много сериозни економически последици за страната, затова трябва да бъдем много внимателни, но стигнали са до такава информация, финансовите институции и въобще бизнеса ще може да преразгледа отношението си към тази държава. Така че смятаме, че този процес наистина е много полезен трябва да отчитаме и факт, че много от нашите членове е, нямат нужния капацитет и в никакъв случай не трябва да ги включваме в черен списък и да ги сочим с пръст, поне не на първия етап. Трябва да им помогнем да създадем условия за обучение. Имаме добри примери, които можем да споделим сред нашите членове. Така че, господин председателю и уважаеми евродепутати, все още ни предстои много работа за прилагане на съществуващите стандарти. Ние работим в глобална мрежа и мисля, че не сме единствените, които работят в тази посока. Конкретни решения, конкретните решения зависят от съответните страни. Има различни възможности за подобряване и изискванията към действителния собственик. Не казваме това е по-добро от другото. Всеки трябва да избере най-подходящото за себе си. С тези думи благодаря за възможността да взема думата и да говоря пред вас. С радост ще отговоря на въпросите ви. Председателя, благодаря на Даниел Телесклав като председател на тази комисия. Вие имате богат опит и като разбирам не само при създаването на нови правила, но и при прилагането на съществуващите. Благодарим за направените предложения. Сега продължаваме. За сега видеоконференцията не може да се осъществи. Е, разбира се, генералния секретар е на разположение за въпроси. Сега продължаваме с госпожа Изабел Ваян, ди, е, е, директор в Европейския банков орган. С рад с интерес очакваме вашите, вашето изказване. Имате думата. Thank you very much, dear Chairman. Благодаря, господин председател, уважаеми член, евродепутати и членове на комисията а, ПАНА. Благодаря от името на ЕБО за поканата да говоря пред вас на това изслушване. С радост ще споделя опита на надзор, банковите надзорни органи. Както знаете, нашата професия е изключително добре регулирана след констатираните нарушения в, от досиетата Панама ставаме свидетели на едно подкопаване, разрушаване фундаментите на финансовата система. Ние сме призвани да я съхраняваме. Е, е, не позволете на кратко да ви обясна какъв е интереса на ЕБО в борбата с е, финансови престъпления и по-конкретно пране на пари. Бих искал също така да направя един преглед на свършеното от Европейския банков орган до сега в съответствие с резултатите от първата оценка след като избухна скандала с панамските досиета и ще направя някои предварителни изводи относно нашите размисли и възможността за борба с финансовите престъпления в Европа и така ролята и правомощията на ЕБО. Може би знаете, че ние сме независим европейски орган с задача да поддържа стабилността и интегритета на финансовата система, включително е, чрез предоставяне на качествени регла... уред... качествена уредба и надзор и следейки за прозрачност на финансовите институции. По-конкретно е ясно, че ние трябва да е, работим е, и специално в е, борбата с прането на пари и финансирането на тероризма. Ясно искам да заявя, че работим в тясна връзка с ЕСМА и ОПА, е, нашите агенции по стоковите пазари и ам, така прилагаме единен подход за всички европейски финансови услуги в борбата с такива негативни явления. В процеса на изпълнението на своите задължения ЕБО на първо място излиза с задължителни разпоредби и стандарти в случаите, когато европейския законодател ни дава това право. Е, държа да подчертая, че това рядко се случва тъй като на този етап нещата попадат в рамката на минималната хармонизация, което се отнася в много малка степен за банковия и финансовия сектор. В допълнение към това, ЕБО може да излиза с становища, насоки и препоръки, така нареченото soft law, докато компетентният орган има задължението да се съобрази с тях когато това е тяхното задължение. Това е обичайната практика на, по, от нашата дейност в повечето случаи в сферата с борбата с прането на пари. Освен това, нашите възможности и ресурси, когато става дума за прилагане на стандартите, са ограничени. ЕБО излиза с предложение компетентните органи да проверят евентуални порочни практики на кредитните институти. Едва в този случай, ако бъдем поканени, ние действаме и ние раз, разследваме, но това е много конкретен, специфичен ъгъл на нашата дейност. Сега, нека да кажа какво направихме след скандала с досиетата Панама. Е, разбира се, е, това ни тревожи много, защото за нас като надзорници три аспекта са много важни. Първо, трябва да разберем е, дали тези разкрития разкриват проблеми на системата, дали съответните институти отговарят на съществуващите стандарти конкретните стандарти за борба с прането на пари и финансиране на тероризма, но също има и по-широки стандарти, които са много широки в банковия сектор. Те винаги се смятат като много важен рубеж за отстояване от банковия надзор Второ, което трябва да разберем е дали разкритията сочат, че компетентните органи, отговарящи за стандарта, са се провалили, не са свършили своята работа, следейки за съответствието с стандартите. И третото, което е най-важно за нас, оценка на потенциалния ефект по отношение на пруденциалния надзор в цялата система. Така че ето какво започнахме да правим до сега. За сега е, ЕБО е набелязал три групи дейности. Първо, поискахме от компетентните органи, нашите членове, да проверят дали се осъществява нужния надзор и да ни информира и да следят е, за създаването на такива. В отговор констатираме, че е, всички надзорни органи разглеждат, е, анализират ситуацията и размера на проблема в своите банки. Второ, е, искаме от е, съответните органи да установят връзка с е, своите международни партньори и надзорните колеги. И трето, мислим по въпроса дали е необходима промяна в досегашните ни подходи и тук сме пристъпили към някои по-практически ориентирани действия. Категорично е твърде рано да правим глобални изводи, но предвид задълбочената дискусия в надзорния орган на ЕБО и на съвместния комитет, можем да кажем към днешна дата, че насоките за борба с прането на пари и финансиране на тероризъм, както и насоките за вътрешно управление на, на хартия, е, вече разглеждат и уреждат повечето от въпросите. Това, което може да се направи, е, е да уточним и разширим изискванията и очакванията. Така че ние вече работим за актуализация на насоките, е, специално насоките за вътрешно управление от 2011 година и от тези от 2015 година. Те са по-скоро проект в момент, към момента на скандала Панама, говоря специално за прането на пари и борбата с тероризма. Трябва да бъдем по-конкретни е, и трябва да кажем, че насоките съдържаха вече някакви такива моменти, особено риска от финансови нарушения особено в случаите, когато става дума за бизнес с а, юрисдикции, които са непрозрачни и не съответстват на международните стандарти. Но разбира се, трябва да бъдем по-практически ориентирани и да дадем по-практични насоки, което правим до сега. ЕБО продължава да наблюдава е, положението, след като е, полека-лека се стига до резултати от анализите и една от констатациите, която вече е факт, е, че може би и има а, действителни или предполагаеми правни пречки за обмена на информация, особено между различни компетентни органи трансгранично и в зависимост от желаната информация. Така че това е въпрос, е, по който смятаме да разровим по-подробно. Може би трябва да уточним има ли правни пречки или напротив е, има предпоставки за обмен на информация. В заключение ползвам случая да подчертая колко важна ще бъде работа на вашата комисия. Може би не се нуждаем от нови правила. Не това е отговора. Ясно е, че от гледна точка на финансовите услуги е, Европейския съюз има много широка законодателна рамка но има области, където трябва да се погрижим за ефективното изпълнение на разпоредбите. Отбелязваме, че някои е, предпоставки биха могли да бъдат. Първо, може би чрез е, промяна на законодателството на първо ниво да се направи необходимото, защото до сега не е било възможно компетентните органи да си сътрудничат ефективно трансгранично и да обменят всякаква важна информация е, и тези органи, които работят, по борба с прането на пари и финансирането на, търговски, на терористична дейност, те са много разнолики, много наброи. Това е полиция, това са разследващи органи, това са финансови органи. Андрея Андри Анрия, нашия председател, отправи писмо до компетентните секции в парламента и комисията. И накрая, може би трябва да се помисли за по-голяма хармонизация в държавите членки в борбата с финансовите престъпления смятаме, че вземането на мерки за по-голямо сближаване на подходите, като например начина по който се подхожда към due diligence на клиентите, всичко това би могло да завърши с по-сериозни средства, които да бъдат предоставени на ЕБО за прилагане на европейското законодателство. Е, всички знаем, че истинското предизвикателство е в прилагането на наличното законодателство, както каза и преждеговорившия говорител и тук опираме до възможностите за изпълнение. Благодаря. Председателят, благодаря госпожо Вейо. В списъка ни присъства и е, е, списъка, а и представител на Financial Action Task Force, международната група за стандарти. За съжаление му се наложи да откаже присъствието си по лични причини, но е, всички ам, включително и тези, които не, с които не можем да се свържем по видеовръзка, са дали писмени отговори на писано поставените въпроси, които за жалост разпространихме едва вчера. А сега госпожа Жур Шрёдер, директор в Генерална дирекция правни въпроси на Европейската комисия. Тя ще ни каже какви с европейските стандарти и как продължават на работата. Обикновено тя седи в, на банката на комисията, но сега е в центъра на залата. Госпожо Шредер, имате думата. Дами и господа, почитаеми депутати, бих искала най-напред да ви благодаря за организирането на това специално изслушване, което е изключително важно. Бих искала да ви благодаря за това, че поканихте и Европейската комисия, за да ви представи действията, които тя предприема при налагането на правила в борбата с прането на пари на европейско и международно равнище. Интересно е да се види как работата на международно равнище е свързана с работата на европейско равнище, европейското законодателство. От началото на 90-те години Европейския съюз прие четири важни директиви в областта на предотвратяването на прането на пари и финансирането на тероризма. Тези директиви отговарят на необходимостта от засилване на вътрешния пазар, запазването на интереса на обществото и предпазването му от престъпни и терористични прояви. Те допринасят също за финансовата стабилност, като осигуряват доброто функциониране и целостта на европейската финансова система. Тези европейски инструменти вземат предвид международните стандарти, приети от работната група по финансови дейности. Както вече бе посочено тази сутрин, тази работна група играе изключително важна роля при оформянето на международните стандарти в борбата с финансирането на тероризма и в борбата с разпространяването на оръжие. Тази работна група през годините разработи поредица от важни препоръки, които се считат за международни стандарти в това отношение. Работата на работната група по финансова дейност е важна за дейностите в това отношение на европейско равнище. Има една а, група, която включва и държавите членки, които не са членки на Европейския съюз. И тази сутрин чухме малко по-подробно обяснение в това отношение. Препоръките на работната група не са правно вързващи, но аз бих могла да кажа днес, че на практика всички тези препоръки се спазват. Работната група по финансова дейност организира прави, извинете, оценки на всички членове, за да се провери спазването на правилата. Прави се специална проверка дали правилно се прилагат както правилата, така и стандартите. Правят се многобройни доклади по оценка, които се публикуват публично. Работната група по финансова дейност разработи единна методика при оценката на този процес във всички държави членки. Тази оценка е изключително важна на европейско и международно равнище при предотвратяването на парето на прани, пари и финансирането на терористичната дейност. Стандартите на тази работна група се взимат предвид, когато ние преработваме европейската законодателна рамка в областта на борбата а, с прането на пари и финансирането на терористичните действия. Чрез тези директиви Европейската комисия винаги отчита съответните изменения, внесени в стандартите, като същевременно се спазват и достиженията на европейското законодателство. Важно е да се подчертае, че Европейската комисия е един от основоположниците на работната група по финансова дейност и активно допринася за нейната работа. Ние участваме също така и в преговорния процес, който е свързан с определянето и разработването на стандартите на работната група. Европейската комисия играе важна роля също така при предотвратяването на потенциални конфликти между европейското законодателство и другите стандарти. Европейската комисия се опитва да подобри положението на тези държави, които все още не са членки на работната група. И накрая, взаимното признаване Председа... Преводачите се извиняват, но има припокриване на видеовръзката и това, което казва оратора в залата.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 darf Sie herzlich begrüßen, wenn Sie einverstanden sind. So, is that, is that okay with you? so, Mr. Leonard, welcome. Hello. Here's the floor. I'm getting a lot of feedback.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 Hi. Can I start? Yeah, please. You have the floor. Thank you. This, this, distinguished committee members, thank you for the opportunity to present to this important. Уважаеми членове на комисията, благодаря ви за тази възможност да представя на вашата важна комисия по международни стандарти в международното данъчно облагане, как точно се прибягва към обмена на информация. Това е важна тема и се опитваме да следим и да отговорим на искането за правила в това отношение. Данъчната комисия на ООН е група от 25 експерта, които се посочват от, назначават от генералния секретар на ООН и те дават насоки при международното данъчно облагане, като акцента се поставя върху развиващите се държави. Тази комисия заседава веднъж годишно в рамките на 5 дни, но считано от декември тази година тя ще заседава два пъти годишно за по 4 е, дни. Това е в отговор на изискването да се даде по-голяма подкрепа от страна на ООН за международното данъчно облагане. Аз наистина се радвам, че имам тази възможност да говоря а, с вас в момента. А, не разполагаме с достатъчно ресурси, но е важно да се посочи, че Европа Европейската комисия и нейната генерална дирекция за международно сътрудничество и развитие изиграха важна роля, като стратегически подпомагаха някои от подкомисиите тази година, най-вече като предоставиха а, своята помощ. Комисията по данъчно облагане на ООН е спазва суверенитета на отделните държави, но признаването на суверенитета в а, този глобализиран свят означава да се признаят две понякога конкурентни, взаимосвързани а, момента. Първо, когато изпълняват своя суверенитет по отношение на данъчното облагане, държавите трябва да вземат предвид и техните действия на по-глобално равнище. Държавите членки трябва да правят оценка на тяхната данъчна политика и последствията, които тя има върху останалите държави. Следващия елемент, който трябва да се вземе предвид в този глобализиран свят е, че държавите се нуждаят от достъп от информация и възможност за преработка. Обмена на данъчна информация е важна част от а, отговора на глобализацията. Обмена на данъчна информация е важен за отделните правителства, за да могат те да засилят своите мерки на национално равнище. Конкуренцията между отделните държави в данъчно отношение и по отношение на инвестициите и желанието да подкрепят водещите национални компании са взаимосвързани фактори, които а, бяха взети предвид от тези, които желаят да избягват плащането на данъци. Поверителността е много важно понятие, но както винаги, с подобни понятия някои злоупотребяват. Необходимо е да се укрепи доверието в системата. Системата трябва да работи и за всички държави по света. Работата на нашата комисия във връзка с обмена на информация се съсредоточава върху разпоредбата за обмен на информация на ООН тази разпоредба бе актуализирана, за да може да стане по-ясна и по-силна. Това бе направено през 2011 година. Процесът по актуализиране ще продължи и с новата версия на така наречения модел на ООН за двойното данъчно облагане. В много отношения модела на ООН е по-различен от модела за данъчно облагане на ОИСР и конвенцията в това отношение. Добрата новина е, че по отношение на обмена на информация разликите не са толкова големи. Общото в това отношение между развиващите се и развитите държави общото е много повече, отколкото а, различното. Модела на ОИСР беше възприят от ООН и това е в интерес както на развиващите се държави, така и на развитите такива. Понякога различията а, излизат наяве. Така, например, в модела на ООН се подчертава, че трябва да се борим с избягването на плащането на данъци, както и с укриването на такива. Това е в съответствие с модела на ОИСР, но просто акцента се поставя в много по-голяма степен, защото е много тънка разграничителната линия между избягването на плащането на данъци и укриването им. Автоматичен обмен на информация това отношение нашата комисия а, насърчи използването на такъв автоматичен обмен. Смятаме, че ползите от това могат да бъдат а, големи за всички, включително и за развиващите се държави. Но признаваме също така, че е необходимо на развиващите се държави да се осигури помощ при създаването на такива системи, като се включи информационната технология, която неизменно върви ръка за ръка с това изискване. Необходимо е да им се помогне да изградат капацитет за анализ на тази информация, за да могат да се възползват от нея. При автоматичния обмен на данни трябва да внимаваме да не се стига до категории държави, които да получават тази информация и такива, които да не я получават. Трябва да се запълнят пропуските и различията между данъчните администрации на развитите и развиващите се държави. Същото се отнася и до разминаванията между развиващите се държави и мултинационалните компании. Ние в секретарията на ООН ви благодарим за това, че е, включихте и нас и очакваме с нетърпение да чуем дебата. Благодаря на Майкъл Ленард. Доколкото разбирам, вие трябва да ни напуснете към 11 часа което означава след малко повече от час. Сега за последните три минута ще дам думата на госпожа Жал Шройдер и след това ще се върнем отново към дебата. Благодаря ви. Е, Благодаря, господин председател. Ще обобщя ролята на работната група по финансова дейност, тъй като част от моята презентация се загуби в опита за а, осъществяване на връзка. Връщам се към презентацията си. Комисията е основоположник на тази работна група и активно допринася за нейната работа. Участва в преговорния процес, свързан с определянето и актуализирането на стандартите й. Комисията играе важна роля при предотвратяването на потенциалната колизия между европейското законодателство и препоръките на работната група. Европейската комисия допринася също така за улесняването на представенето на тези държави членки, които не са членки на работната група за финансова дейност. И не на последно място Публикуват се а, съвместни доклади за държавите членки. Това до голяма степен а, подпомага дейността на Европейската комисия. Опитваме се да приведем в съответствие законодателството с стандартите на работната група по финансова дейност. Понякога ние дори надхвърляме тези стандарти като или засилваме вече съществуващите такива, като ги правим по-строги, или пък насочваме вниманието си към някои специфични рискове, които не са обхванати от препоръките на работната група по финансова дейност. Но пък това са рискове, които са били идентифицирани като такива за Европейския съюз и държавите членки. Ще ви дам конкретен пример – четвъртата директива на Европейския съюз за борбата с прането на пари, която в момента е в процес на транспониране, отива в голяма степен отвъд стандартите на групата за финансова дейност и ще ви дам три конкретни примера. Първо, лицата от политическа значимост, прозрачността при собствеността на юридическите лица. Изискването за създаване на регистри за собствениците на тези правни субекти и на следващо място режима приложим към плащането в брой на стоки и услуги. На масата в момента разглеждаме скорошно предложение на Европейската комисия за засилване на директивата за прането с пари, като в това предложение – се включват и реакциите на Европейския съюз в следствие на а, скорошното изтичане на информация или така наречените Panama Papers. Предложението на Европейската комисия цели виртуалните валути да влязат в приложното поле на директивата, за да може допълнително да се засили необходимото а, старание от страна на потребителите. Изискваме държавите членки да създадат регистри на национално равнище, за да имаме още по-прозрачен режим по отношение на собствениците. Европейските директиви изискват минимално хармонизиране от страна на държавите членки, но всяка държава членка може да отиде отвъд предписанията на директивата. Така, например, дадена държава членка може да преследва всеки, който счита, че е извършил някакво наказателно деяние. Относно предишните директиви в това отношение, Очакваме, че бързото транспониране и прилагане на четвъртата директива в това отношение ще доведе до бързото подвеждане под отговорност на тези, които не са изпълнили задълженията си. Това е по отношение на превенцията на прането с пари и финансирането на терористичната дейност. Европейския парламент също играе важна роля в това отношение. Членовете на работна група за финансова дейност, както и други партньори като Вал, работят по въпроса, като изработват международни стандарти, съществува и процес на съвместно изготвяне на оценка и Европейската комисия е много активна в това отношение. Благодаря. Благодаря, госпожа Жал Шрайдер. Извинявам се, че ви прекъснах така, но ние имахме информация, че господин Ленат е на разположение до 10, а не до 11 часа, така че моля да проявите разбиране. Така, а сега Е, е ред на госпожа Каролин Малкалм от е, Центъра на ОИСР е, за данъчна политика и администрация. Отново видеоконференция. Надяваме се, че, надявам се, че се чуваме и можем да установим връзка с нея. Uh нека да се възползваме от техническите възможности, но явно имаме известни затруднения. Чуваме ли се? Керолин Мелкам. И така, Керолин Мелкам, имате думата. Много ви благодаря. Благодаря ви за поканата отправена към ОИСР да се присъедини днес към вашето заседание. Темата наистина е много важна и ние се радваме, че можем да вземем участие в тази дискусия. Разбира се, работим в много тясно сътрудничество с, с Европейския съюз. Много активно работим по въпросите за изместване на печалбите и подриване на данъчната основа. Работим и в рамките на глобалния форум за прозрачност и обмен на информация в областта на данъчното облагане. Бяха ми изпратени няколко въпроса в писмен вид и може би за да ви осведомя за последното развитие при прилагането на, общи, на глобалните стандарти за данъчна прозрачност и това до каква степен те, тези стандарти са надежни. Мисля, че това е важна тема, когато обсъждаме е, панамските досиета, но и по принцип, когато обсъждаме повече въпросите, свързани с е, прането на пари, избягването на данъчно облагане и укриването на данъци. Може би в началото е важно да се направи едно важно уточнение, когато обсъждаме панамските досиета, например, е според мен е много важно да, да направим разграничение между това как къде се намираме днес в рамките на световната рамка за прозрачност на данъчно-данъчното облагане в сравнение с преди 6 или 7 години, например. Има много голям напредък и преди информация, която бях, като беше разкрита с панамските досиета, това беше важна стъпка напред, която показва колко много напредна обменът на информация в момента знаете, има важни, два важни стандарта в тази област. Едната е обмен на информация при поискване, втората е автоматичният обмен на информация. Световният стандарт за Автомашен обмен на информация в данъчната област беше разработен от ОИСР през 2014 година и от тогава 101 юрисдикции по света са поели ангажимент да прилагат за този стандарт и а, се очаква да започне да, да влезе в сила този автоматичен обмен през 2017-2018 година. Кой точно е поел ангажимент за да приложи този стандарт в тази времева рамка? Разбира се, съсредоточаваме с основно върху страните от ОИСР ОИСР и от Г20, но и други държави, които играят ролята на финансови центрове. На този етап развиващите се страни са окоръжавани и ни ги подкрепяме в желанието им да вземат участие в автоматичния обмен на данни в цялата нашата прозрачност, но те не са задължени да го направят също в рамка, т.е. 2017-2018 година. Целта е да вземем предвид ограниченията, свързани с капацитета. т.е. трябва да гарантираме, че тези държави разполагат с необходимият капацитет, включително и технически капацитет, за да могат да обработват тази информация, но да осигурим тази подкрепа на държавите е важно на всички, за всички тези държави, които искат да се, да се присъединят към автоматичния обмен на информация. Като казах, говорим за 101 юрисдикции по целия свят. А по въпроса на, за стандарта, за глобалния стандарт, свързан с а, предоставяне информация при поискване, много важен в нашата система е, е елементът проверки, партньорски проверки. Тоест въпрос е не само да се поемат а, ангажимент, но и да се гарантира дали съответната държава разполага с необходимият технически капацитет да отговори на искане за информация от партньорска страна. Ето защо са да помогнем на държавите да могат да удържат на своят ангажимент, защото това е основната ни цел в крайна сметка. Говорим за един стандарт, който да може да бъде спазван под всички държави по целия свят, но едновременно с това искаме да има и някакъв критерий, по който да оценяваме до каква степен държавите прилагат платят ангажимент, за да няма възможност всяка държава изобщо да не изпълнява своят ангажимент и по този начин да има празнота в правната система. И в това отношение глобалният форум прави препоръки. Над 500 такива са било, били приложени вече от държавите откакто започнаха партньорските проверки. В глобалния форум участва 137 държави, които са поели ангажимент за автоматичен обмен на информация, така че говорим за един паралелен процес на обмен на информация, съпътстван с партньорски проверки за качеството на този обмен. И така стигаме до автоматичният обмен на е, данни. Както вече казах, стандартът ще бъде приложен за първият обмен на информация през 2017-2018 години. Преди да започне е, този реален обмен, е прекалено рано да започнем с е, официален е, процес на преглед. Към момента глобалният форум насърчава държавите да предприемат необходимите мерки, за да могат да спазят този глобален стандарт помагаме им да разработят необходимото национално законодателство. Това е много важно, за да покажете своята воля, да поискат от финансовите институции необходимата информация и да я предоставят на данъчните власти, които помежду си да могат да я обменят. ОСР също така работи по редица системи, които да предоставят ам, разходно ефективен и сигурен начин за обмен информация. Говорим за една IT-система, която се предоставя от ОИСР, която позволява осъществяването на ефективният обмен на информация между данъчните власти при сигурни условия. Разполагаме с една централизирана система, която не само че ще струва по-ефтино на държавите, но и ще гарантираме, че има добра оперативна съвместимост, а не отделни системи във всяка държава, които не винаги ще могат да се координират помежду си. И така, едновременно с това глобалния форум започна и процес на партньорски проверки при прилагането и на тези поети ангажименти. Тоест, постепенно преминаваме от а, обмен на информация при поискване към автоматичният обмен на информация. И на този етап вече започваме много ясно да си даваме сметка не само за поетите ангажименти, т.е. етапа, на който сме в момента, но и започваме да разбираме как точно се прилагат тези ангажименти и помагаме на държавите членки да спазят своите поети ангажименти. А по отношение на държавите, които все още не са изпълнили своите задължения, знаете, че партньорство, процес на партньорски проект е много ефикасен, защото той гарантира обществена отчетност при прилагането. ОИСР също така беше подмогнат и от Г20 на, на заседанието си през 2000 и през юли 2016 година и ние поехме ангажимент пред g 20 до юли 2018 година да изготвим списък с юрисдикциите, които не са постигнали сериозен напредък за покриване на стандартите за данъчна прозрачност. Критериите бяха определени вече през юли. Те са три основни критерии и е, периода, който ни остава до средата на 2017 година, дава на юрисдикциите времето да много ясно се запознаят с изискванията към тях, за да може до този период всички да вземат една позиция на готовност за сътрудничество. То всички държави да се доближат до спазването на минималните световни стандарти, което пък е, както знаете, и основната ни цел. Беше стаден и въпросът дали в момента а, въпросът е недостатъчно добро прилагане на съществуващите стандарти или трябва тези стандарти да бъдат осъвременени. Тук стигам до първоначалната си коментар, свързан с това какво се случваше в миналото и как разкритите от панамските дочета променят а, картината. Очевидно беше постигнат сериозен напредък през последните 7 години възоснова на данните, с които разполагаме от предоставени ни от глобалния форум и техният опит от партньорските проверки, според мен, наистина трябва да се съсредоточим върху ефективното прилагане на съществуващите стандарти, вместо да изготвяме нови стандарти. Съществуващите стандарти, свързани с данъчната прозрачност, която изискват и разкриване на данни за самоличността на реалните бенефициери, са достатъчно добри стандарти. И ако погледнете на общият ни въпрос е свързан с данъчните власти, властите занимаващи с прането на пари. Трябва всъщност да гарантираме, че тези органи си се сътрудничат помежду си и че разполага, разполага с необходимата правна рамка за обмен, за ефективен обмен на данни, но и от на административна гледна точка трябва да се гарантира, че съответните агенции могат да работят ефикасно и да обменят информация. Така че в момента се съсредоточаваме наистина върху практическите аспекти на приложението, вместо върху разработване на нови стандарти. До тук ще приключа. На ваше разположение и съм да отговоря на евентуалните въпроси. Много ви благодаря, Каролин Малкам. Е, Изказвам най-сърдечна благодарност на всички изказали се. Е, това ни даде възможност да направим възможно най-пълен е, пълна картина. Сега искам да кажа добре дошли на гостите, поканени от Хайди Хаутала, от нашата колежка от е, Фин, Финландия. Сега започваме дебата. Имаме първо да чуем двамата докладчици. Първия първия съдокладчик е Пеков от, от е, е, социалистите и демократите и Петър Есек от е, АЛДЕ. Вие, разбира се, докладвате за целия парламент. Така, имаме по 5 минути и ще помоля колегите да поставят конкретни въпроси. Е, помним, че господин Ленат е на наше разположение до 11 часа. Останалите, включително госпожа Мелкъл, остават до края. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на гостите ни за отличните изложения. Първо, струва ми се, че съществува консенсус че стандартите, разработени през последните няколко години, са добри стандарти и че сега същественият проблем е прилагането на тези стандарти. И в това отношение, може би трябва да се запитаме защо не успяваме да приложим стандартите, които бяха разработени и кой носи отговорността за, за този неуспех. Европейския съюз, държавите членки, и как можем да окажем натиск на различни равнища. Бананските досиета ни разкриха един е, цял свят на сенки и неяснота. Журналистите ни показаха различните системи за укриване на данъци и пране на пари. Бих искал да чуя вашата оценка. Например, предвид е, възможността, че държавите членки все още позволяват да се работят с е, структури на фиктивни собственици и акционери. Може ли да гарантираме, че действително може да стоим кой е реалният собственик и дали нямаме нужда от е, централизиран регистр, където да са записани реалните бенефициенти, регистр, до който държавите членки имат достъп да могат да установят самоличността на, на съответните лица и с страните, с които вие работите, смятате, че има липса на капацитет или липса на политическа воля? Кое според вас е основният проблем? Защото в някои държави има липса на политическа воля за предлагане на стандартите. Знам, че ви зададох доста въпроси, но ми се струва, че се сблъскваме с проблеми. Всички сме съгласни, че сме се провалили в прилагането на стандартите. Според мен това е истинска катастрофа, която разкриха и нашите досиета. Той би искал да отговори? на, поставените, на поставения въпрос. Госпожа Мелкъм, виждам, че ми давате знак. Имате думата. Thank you very much. Много ви благодаря. Въпросът наистина е много добър. Защо до момента се проваляме в прилагането на стандартите? Разбира се, трябва да вземем предвид контекста, а именно големият напредък, който беше постигнат от много държави членки за а, практическото прилагане на стандарта. Така че не мога да кажа, че има а, повсеместен провал в прилагането на стандартите, но със сигурност има и поле за подобрение. На отговорът на защо се стига до там, мисля, че трябва да обърнем внимание на историческият контекст. Постигнахме голям напредък за много кратко време. През 2006-2007 година, преди началото на кризата, имаше банкова тайна и тайна свързана с мощта на акционерите в по-голямата част от юрисдикциите. Сега вече случат не е такъв банковата тайна вече не съществува, тайната самоличността на акционерите също беше премахната, трябва да се знае кой е, соб, кой е собственик на акциите. И сега включихме през 2014 година в новите стандарти установяването и на колективните инстанции, които притежават акции, така че виждате, че има реална натиск в това отношение, включително и на данъчните органи. И това доведе до приемане на общи стандарти. ОИСР прие стандартите на специалната група за финансови действия, което ще въведе, доведе до съществено напредък по отношение на сътрудничеството между с сътрудничеството на различните агенции. Сега, дали имаме нужда от централизиран регистр? В момента разгледаме въпроси, и няма един единствен лесен отговор. Ако има централизиран регистр, трябва да е ясно кой ще го поддържа, кой ще осигурява достъпа, при какви условия, как това може да се а, случи а, в сътрудничество с органите за борба с прането на пари, например. Но към момента стандарта изисква независимо кой точно в юрисдикцията било то финансовата институция или изпълнителен директор или определеният директор трябва да прилага стандарта за данъчна прозрачност. И някой, е, съответният носещ отговорността, трябва да е наясно кой е реалният а, е, собственик на Предвидели сме по 5 минути. Е, давам думата на господин Телесклав за кратко допълнение. Благодаря ви, господин председател. Имаше много въпроси, всичките бяха отлични, така ще се да отговоря на всички съвсем накратко. Първо, на въпроса, свързан с а, напредъка, съм съгласна с а, мисля, че действително беше постигнат много сериозен напредък, както каза колегата от ОИСР, но може би по-трудно е да се установи напредъка постигнат в по-дълъг период, като например 20 години. Но имаше сериозен напредък, особено по отношение на банковата тайна и тайната, свързана с мощността на акционерите. Ако разгледате списъка с държавите, виждате, че много от държавите, които бях смятани за данъчни обежища, вече са членове на глобалния форум и са приели общите стандарти и липсват някои големи индустриализирани държави, така че се променят изискванията. Сега къде ще се съдържа информацията за самоличността на бенефициентите? Дали ще има централизиран регистр или ще се съдържа тази информация от съответните компетентни органи? Глобалните стандарти дават, позволяват и двете възможности. За нас като ам, орган, занимаващ се с контрол, въпросът не е точно къде ще се съдържа информацията, а какво е качеството й. Така че въпросът не е къде се съхранява информацията, въпросът е какво е качеството й и каква са възможностите е, за достъп от е, съответните компетентни органи. Това е по-важният въпрос за нас. А въпросът е, дали има липса на капацитет или липса на воля, въпросът наистина е много добър. В някои държави очевидно има недостъг на капацитет, например, на полицейските служби в бедните държави, в сравнение с капацитета на големите организирани криминални групи на световно равнище. От 20, над 20 години се занимавам с този въпрос и мога да ви кажа, че има значително увеличаване на политическата воля. От част и това се дължи на усилията за контрол, включително и системата за изготвяне на черни списи. Така че дали говорим за истинска политическа воля или а, политиците се чувстват длъжни да го направят, не знам, но факта, че има резултати. Е Благодаря. Малко попрехвърлихме времето. При всички всички тези въпроси. Давам думата на съдокладчика Петър Ячек. Бл... Благодаря, благодаря, госпожи и господа, за това, че е, дойдохте да говорите пред нас. Първо въпрос е, в допълнение към е, казаното от колегата Епеков от чухме, че имаме доста сериозно, солидно законодателство, но се нуждаем от по-добро прилагане. Въпросът е какво можем да направим, не само в този случай, но говоря за нашата роля като е, законодатели, но също и като членове на настоящата комисия. Трябва ли да излезем с... защото от нас се очакват препоръки за да бъдем от помощ. Е, не очаквам да дадете абсолютно изчерпателен отговор. Можете да ни отговорите и писменно, но би било полезно да подхвърлите някои идеи. Председателят, благодаря. Кой би искал да отговори? Мисля Ленард? Господин Ленард, е, можете ли да дадете отговор? Чуваме ли се? No. Okay. Очевидно не съвсем. В такъв господин Телесклав и госпожа Жал Шройдер. Благодаря малко като, като на футболен матч. И трябва да кажа, че това е чудесен пас към мен. Е, това, което всички трябва да направим е да укрепим надзорните органи. Не е, говоря за е, глобален мащаб. И второ, да се гарантира глобалното приложение на стандартите, не само европейските, които са много важни но престъпниците си и намират места за пране на пари е, с е, недобра уредба. Не говоря за повече законодателство, говоря за по-добро прилагане на, е, в глобален мащаб на това, което можем да, което вече сме приели. Готов съм да ви е, дам и писмен отговор, нека да обсъдя и с моите колеги, така че очаквайте от мен писмено допълнение. Благодаря. Имаме възможност да чуем още два отговора. Първо госпожа Шройдер, след това госпожа Веян. Благодаря, господин председателю. Председа... Колегите вече казаха отговориха и аз поделям преценката, че нещата са се променили много през последната година. Последните години бих казала. Има по-сериозно разбиране и за правилата, и за състоянието на нещата. Мисля, че по отношение на общественото съзнание трябва да направим още нещо. И аз тук искам да благодаря на Г20 за усилията, особено след а, разкритията от Панама. Нещата получиха много сериозен тласък. Сега за наднационалния от на оценка на риска. Работи много сериозно по този въпрос, за да оценим наистина всички рискове от припрането на пари от различни, през различни призми като говорим и за наднационални, наднационалното, надевропейско ниво, да видим какво не успяваме, от какво да се получим и мисля, че е, механизма за наблюдение ще претърпи подобрени през следващите години. Е, благодаря, казва председателят. Да, парламента постоянно се занимава с въпроса за прилагането на разпоредбите. Госпожа Изабел Веян. Е, Общо взето ще повторя казаното от преждеговорившите. Искам само да добавя е, така, една щипка прагматизъм от е, конкретно банска, е, банкова гледна точка. Разпоредбите за банките в международ глобален мащаб предвид предвид сивия сектор в банковата сфера, т.е. така наречените фондове за доверително управление. Трябва да осъзнаем, че в сферата на банките в сивия сектор има около 6000 такива предприятия и формирования трябва да бъдем прагматични, като дождаем е, се от подход отгоре надолу. Значи добре водени регистри, особено за действителните собственици. Но и отдолу нагоре е добре да подходим, защото от гледна точка на банк банкера, представете си каква е, какво е отношението към тези и работата с тези 6000 е, е, организации, които, така да се каже, ви мътят водата. Така че ние трябва да прилагаме по-активно съществуващите разпоредби но начина по който искаме да те трябва да посочим на някои предприятия в някои сектори как да подбират клиентите си също е много важен. трябва да бъдем прагматични, за да балансираме нещата правилно. това можем да сторим и в рамките на сега действащото законодателство. Председателят благодаря. Сега продължаваме с изказванията по политически групи. Дариус Росати от НП. Благодаря, господин председателю. Благодаря на нашите гости и експертите, които ни дадоха много интересни и ценни и да ценна информация. Радостно е, че не страдаме от липса на уредба, нито на институции, които да дават препоръки относно изпълнението на всички всички разпоредби в сферата на избягването на данъчно облагане, пране на пари и така нататък. Но, както вече се каза, основен момент е практическата страна, изпълнението. Въпроса ми и към тримата тук присъстващи експерти как оценявате от тази гледна точка законодателната рамка на Европейския съюз в областта на борбата с прането на пари? Отговаряме ли на най-добрите практики, на най-добрите стандарти или има слабости, на които трябва да обърнем приоритетно внимание? Втори въпрос към госпожа Малкълм. Дадохте ни цитирахте брой юрисдикции в трети и други страни по отношение на стандартите за обмен на информация при поискване и автоматично. Изглежда има 60-70 юрисдикции в света, които заобикалят тези изисквания. Искам да питам, това данъчни убежища ли са? или е, са известни с висока степен на поверителност, слаба прозрачност, защото докато не обхванем и тях с стандартите, винаги ще имаме за жалост сериозни проблеми с данъчни нарушения. Какво да направим, за да разширим приложението на тези очевидно добри стандарти и върху други юрисдикции и да бъдем сигурни, че ще обхванем и за сега необхванатите страни. Ето, това бяха два различни въпроси. Единия към Европейския съюз. Кой ще даде отговор на първия въпрос? Не виждам желаещи. Е, господин Ленард, да попитаме вас. Чуваме ли се? Можете ли да дадете отговор на въпроса? А, Каролайн Мелкълм се, се по въпроса за законодателната база. Аз, разбира се, говоря от позицията на ОИСР ще предам въпроса на колегите от ФАТФ, но въпроса за данъчното облагане. Е, тук ще кажа, че ние много сериозно сме работили за единно прилагане на стандарти, да няма разнопосочни стандарти. Което е много важно, ако искаме да имаме глобално общо съответствие. По втория въпрос – е, това бе засегнато и в е, предишното изказване. Говорим за приложението. Много трябва да се желая по отношение на изграждане на капацитети. Мисля, че трябва да припомним, ние имаме силна система в Европа, но докато не изградим глобална система, винаги ще се намират вратички и определени съседни страни ще се измъкват от задълженията си. Значи, постигайки, постигайки местни стандарти, трябва да постигнем глобално приложение. Нуждаем се от капацитет да подготвим хора, които да следят, да разследват, да прилагат закона по отношение на финансовите престъпления. Тук ресурсите наистина не ни достигат. Това е много важно. До сега работихме за стандарти, те са актуални, което е сторено, но ако искаме резултати, трябва да по получим подкрепа. И до сега сме получавали от Европейския съюз е, но достатъчно трябва е, да работим още. Например, ОИСР има академия е, по данъчни въпроси и нямаме достатъчно желаящи. И това е една от задачите ни да привлечем повече ресурси. Ние сме на разположение, но очевидно не в еднаква степен. Сега за юрисдикциите. Това е деликатно равновесие. Ние трябва да гарантираме е, информацията да е на разположение на всички по отношение на юрисдикциите, говоря. И всички финансови центрове е, прилагат тези стандарти. За тези 60-70 е, юрисдикции те не участват в обмен на информация по е, заявка. Е, Част от тях са от развиващи се страни, те не са задължени да прилагат тези стандарти за сега. Това ще изисква по-дълго дълго време, предвид и ограничения капацитет, с който разполагат. Председателят, благодаря. Господин Ленард, наложи се да, да сменим реда, но сега мисля, че техниката позволява да ви чуем. Чуваме се. Oh, um, Извинявам се, е, че прекъснах пред, е, преди това е, изказването просто искам да използвам времето, с което разполагам, за да отговоря на въпросите. Извинявайте. Има редица държави и юрисдикции, е, по отношение на данъчното облагане. Тук ще кажа по втория въпрос да, нуждаем се от капацитет. И има им друг един много сериозен въпрос. Международното данъчно сътрудничество е, колко страни са засегнати или обхванати от международните норми, това зависи от характера на нормите. И ние постоянно виждаме и чуваме че пред, помощта, която предлагаме, се приема е, идеята е да не блокираме добрите норми и стандарти, но всеки трябва да осъзнае какво е положението му и какво може. И друг важен за мен въпрос е, че Нормите трябва да се прилагат еднакво от големи и малки страни, страни в нормотворческите организации извън тях. Мисля, че това е най-важното или едно от най-важните неща, които могат да се направят за гарантиране на приемането на нормите и да гарантираме, че страните е, ще бъдат изпълнявани в е, глобалния свят. И всички да могат да бъдат сигурни, че и големи и малки държави имат еднаква отговорност в това отношение. Председателят. Благодаря господин Ленард. Е, по отношение на малки и големи страни, Европейския съюз има известен опит, ще кажа аз сега госпожа Ана Гомеш от е, политическата група на социал-демократите. Въпрос към госпожа Малкълм. Е, какво е, ще кажете че, че по отношение на, на, на решението на представителите на САЩ да не прилагат стандартите в светлината на политиката за ФАТКА. Смятате ли, че в тази рамка трябва да тръгнем към собствена политика ФАТКА? А, прилагайки съответно такси и глоби към различни страни. Господин Телескав, е, е, предвид участието на съответни е, правосубекти в Европа, в които водят до укриване на активи. Какво липсва на европейско ниво в надзора? Е, има ли законодателни или изпълнителни пропуски, така че да можем да, запостигнем цялостна система. И бихте ли казали или препоръчали да има официален списък на е, е, така политически лица в особена позиция в европейско ниво. И госпожо Веянт, е, вие споменахте банките в Сянка. Е, какви са тези формирования, институти, организации? Бихте ли ни разказали нещо по повече по този въпрос. Мнозина от нас не сме специалисти и ще ни ли бъде интересно да чуем. Имаме още три минути за три отговора. Ще бъда благодарен, ако бъдете кратички. Госпожо Мелкълм, да почнем от вас. Thank you. По въпроса за САЩ, да, те прилагат ФАТКА, предварително имат съответни разработени стандарти и те казват, че те ще обменят информация съгласно ФАТКА но също така те поемат ангажимент да подпомогнат постигането на еквивалентно ниво на сигурност и прозрачност, както предполага ФАТКА. Така че натам се движим и мисля, че ще продължим по този път. Благодаря, казва председателят. Сега господин Телескав по втория въпрос. Обеден съм, че ще дадете отговор. Благодаря. Ако позволите, ще се опитам да отговоря ние не следим на отделни банки, е, те не са обект на нашето внимание. Дали има нужда от официален списък по БЕПС. Много, не сте първите, които питате. Не мисля, че е толкова важно да посочим е, о, определени е, финансови институции, защото банките много често знаят кои са техните клиенти и са наясно, че между тях има и... Освен това смятаме, че трябва да се помисли по-конкретно какво представляват такива, а, такива а, финансови а, институции и клиенти. Е, дали отделна личност, да речем, а, от а, Черна гора а, и, и а, а, даден високопоставен служител е замесен след като сина му, да речем, има собственост в банката. Не говорим за това, това, което се изисква от финансови финансовите институции, когато правят сделки с такива организации, е да не се забравя, че те все пак не са престъпници, но трябва да бъдем бдителни. Госпожа Веянт, благодаря по въпроса за лист списъка от сферата на сивата банкова сфера и какво може да направи ЕБО. Мисля, че трябва да бъдем практични. Е, едно от нещата е обмен на лична информация, конкретна информация между различните администрации, които отговарят за борба с прането на пари, финансовите е, престъпления и така нататък защото банковите надзорници работят в колеги, където те обменят поверителна надзорна информация. И когато се стигне до обмен на индивидуална частна лична информация за частни лица, трябва да има яснота. Възможно ли е това между надзорниците в трансграничен мащаб – в зависимост от обмена, обема извинявайте, на информацията. Тези три измерения могат да създадат известни пречки, бих казала, за обмен на информация. И някои от колегите, банкови надзорници, ни казват. Е, е, моя колега няма нужда да, да ви казва, няма съответната, няма правомощия и тук веригата се прекъсва обмена на лична информация може да се окаже е, неизпълнимо. Сега Давам думата на следващия говорител, госпожа Ленард е, им е нали тук още е, Господин Ленард е на, разположение още 15 минути. Ако имате въпроси, продължавате. Продълж... Поставяйте ги сега. Благодаря. Данъчните правила днес се изготвят от ОИСР и Г20 някои държави в света като че ли си създадоха частен а, клуб. Какво се случва с бизнес интересите в ОИСР и в различните национални правителства? Какво се случва с тази група страни извън Г-20? През 2013 година ОИСР започна консултация във връзка с докладването по страни. 87% от а, а, приноса дойде от бизнес сектора, който представлява 6% от общия такъв. Междувременно на равнище ООН групата на 77-те плюс Китай прикани ООН да играе по голяма роля в данъчното облагане на световно равнище, като се включат и развиващите се държави, които да имат равен глас в данъчната област. Господин Ленард знае, че на 9 юни 2016 година президента на Еквадор е, прие предложението за създаването на световна институция, е, едно световно, е, един световен данъчен орган, който да се бори с данъчните убежища. И би ми било интересно да чуя какво ще кажете а, по въпрос. Сега ще задам и въпроса си, господин председател. Корпоративното лоби по-малко влиятелно ли е в ООН? ООН е по-успешна институция ли е? Тя по-ли може да промени статуквото по отношение на укриването на данъци в, в световен мащаб? Смятате ли, че саморазрушителната конкуренция може да доведе до по-малко вредни данъчни режими? Само страните от Г20 едва ли могат да се справят с проблема. Смятате ли нашето, приемате ли нашето мнение, че специализираните правни фирми, счетоводните фирми, големите организации доведоха до една голяма система, която позволява да се укриват пари, да се укриват данъци? Благодаря. Моля ви, след като правим изключение, е, съобразявайте се с времето. Последния е, въпрос, господин Демасе. Е, предпочитам да продължаваме по реда. Имам повече от един въпрос към господин Ленард. Нека караме по предвидения ред. Добре, щом настоявате. Господин Ленард, въпрос към вас. Е, говорихте за докладването по страни. Е, английски ли предпочитате да говоря? Е, Споменахте значението на докладването по държави, както знаем, че за развиващите се държави има строг режим, който не винаги може да бъде изпълнен – когато Европейския съюз обсъжда докладите по държави, винаги свързва това с един черен списък. Съгласен ли сте да включим и САЩ в този черен списък? Към момента Европейската комисия избра да не включва държави, в които има проблеми на подфедерално равнище, като в Невада, например. Вие какво мислите по въпрос? Точно, Точно една минута. Господин Ленард, имате думата. Thank you. Thank you. Благодаря ви. Съвсем накратко ще отговоря. Не, съм, не искам конкретно да упоменавам конкретни държави, но е важно докладването по държави да работи за развиващите се държави. Много развиващи се държави смятат, че прага е прекалено висок, нещо, което може да бъде преразгледано след няколко години. Смятам, че е важно да има обмен на информация. Едно от опасенията на развиващите се държави беше свързано с поверителността. Дали а, тези правила няма да прикриват а, националните водещи компании, например? Дали държавите действително желаят да предоставят информация за големите национални компании? Дали това няма да ги дискредитира? Това са въпроси, които системно възникват в докладването по държави и определено трябва да се замислим върху този момент. Няма да се спирам на отделни държави, както вече казах, но тъй като вие споменахте влиянието на бизнеса, ще се спре на този момент. Разбира се, бизнеса играе важна роля, но трябва да се постигне равновесие, като чуем мнението на развиващите се държави, на неправителствените организации. Съвсем не е лесна работата ни, защото е много лесно бизнес да присъства на заседанията, а това е много по-трудно за НПО от развиващите се държави, например. Така че, наистина, опитваме се да постигнем равновесие. Дори в под комисиите на практика се опитваме да постигнем баланс. Защото на тези заседания могат да присъстват и представители на развиващите се държави. Смятам, че Проблема не е свързан с съдържанието на доклада, а с опасенията, че това може да е само първа стъпка към нещо много по-сериозно. В крайна сметка, наистина може да се стигне до една по-глобална система на докладване по държави, а не тази, която имаме сега. Благодаря ви, господин Ленард. Пожелавам ви всичко най-хубаво. Благодаря ви за участието.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 и към госпожа Малком. Вие казахте, че управлението не е толкова лошо и то е допринесло за подобряването на положението. Оставим на страна това, което казахте във връзка с транспонирането. Аз бих искал да ви споделя моите а, опасения. Смятам, че законодателството, което ковем, не може да бъде добро, ако гражданите не го а, спазват. А, и не се разкрива истинската самоличност на собствениците. Междувременно разбрахме, че много от тези, които нарушават закона, правят всичко, за да скрият своята самоличност. Винаги има някакво подставено лице. Използват се фалшиви документи или фалшива самоличност. Ето защо бих искал да разбера дали имаме някаква възможност да се справим с този проблем или просто изказ... извинете, създаваме един механизъм, който струва скъпо на законодателите и на гражданите, но пък в крайна сметка това е механизъм, който така и не води до санкции, до тези, които действително нарушават правилата. Нарушават ги и ние не можем да ги идентифицираме, защото използват различна самоличност, или използват поставени лица, за да перат пари. Бих искал да разбера също така какъв е опита, който а, имаме до сега с новия законодателен механизъм. Госпожа Малкъм заяви, че а, се прави всичко възможно да се следи за прилагането на механизма. А, какво показва опита? По-лесно ли е да се борим сега с тези, които укриват данъци и перат пари? По-лесно ли можем да идентифицираме тези хора на базата на съответното правно основание или тези злоупотреби продължават? Продължават ли, защото тези престъпници са открили нов начин да заобиколят закона, както вече казах, използвайки друга самоличност, например? Благодаря, господин Тхелес Клав. Um, generell ist anspruchsvoll. Um... Благодаря ви. Може би наистина най-трудният момент е да се разбере кой е економически бенефициент от цялата тази дейност. Не можем да намерим толкова лесно тази информация, като например отваряйки паспорта на лицето, да видим снимката и личността му. Когато има финансови изделки, които се извършват от едно или друго предприятие, много лесно може да се установи кой е бенефициента, да се види кой е собственик на банковата сметка или на доверителния фонд. Но тези данни не са налични в началото на процедурата. Те могат да се получат само когато се направи инспекция върху съответната търговска сделка. Така, например, а, не може да чуете и да знаете каква е ролята на този, който свири на виолончело или на тромпет, ако не изслушате целият концерт и не разберете какво е мястото, което вземат в оркестъра. Затова трябва внимателно да се следи това, което прави всяко предприятие. И тук отново се връщаме на ролята на финансовите институции, на банковите институции, които имат а, задължение в това отношение. За да подобрим системата, трябва да има санкция за всяка злоупотреба, за всяко неправомерно действие. В миналото а, това не се считаше за грубо нарушаване на правилата – на следващо място, международното сътрудничество. Тези, които перат пари, го правят на световно равнище, а ние все още сме ограничени от държавните граници. Много бе направено в Европейския съюз, за да се преодолее тази пречка и новата директива върви в правилната посока. Остават тези добри мерки да се прилагат а, а, на международно равнище, а не само на равнище Европейски съюз. Важно е да има и за крила на данните, но тя понякога застрашава сътрудничеството. Трудно е да се твърди подобно нещо, но тъй като аз действам на място, трябва да ви призная, че задълженията а, и пречките трябва да бъдат ясно посочени. Искаме прозрачност в борбата с прането на пари и същевременно се борим за защита на данните, което от своя страна води до обратното а, доста са ограничени действията ни от различните изисквания. И ако ще създаваме нови изисквания, те трябва да бъдат в съответствие с защитата на данните. Когато се борим с прането на пари, а това неизменно е тежка задача, ще трябва да вземем предвид е, всичко това. Благодаря ви. Вие вземахте отговорен пост в Лихтенштайн, така че знаете от опит за какво говорим. Госпожа Малком, накратко, заповядайте. Thank you. I think my colleagues made a very good point about the importance of благодаря ви. Трансграничното сътрудничество е изключително важно, както и е, сътрудничеството между отделните разследващи органи. Разбира се, с новото законодателство се въвеждат нови задължения и хората се опитват да ги заобиколят, което означава, че трябва да бъдем още по-бдителни. Смятам обаче, че стандартите, с които разполагаме днес, са достатъчно прозрачни, достатъчно гъвкави, за да може тези, които се опитват да заобиколят правилата, да бъдат идентифицирани. Благодаря ви. Следващия в списъка ми е Луи Мишел от името на АОДЕ. Благодаря, господин председател. Благодаря и на нашите гости. Една предварителна бележка. Така като ви слушам, оставам с впечатлението, че ефективността на мерките, които предприемаме, зависи в голяма степен от добрата или не до там добрата воля на държавите. Има доста ограничения, но те на практика рядко са толкова големи. Всичко се върти около наличието или отсъствието на политическа воля. Но политическата воля не винаги изразява спонтанно ценностите, които защитава съответния политик. Така че благодаря на всички представители на тези институции, които са днес тук. Вие неизменно упражнявате морален натиск върху политиците. Нещо, което чух преди малко. Не може да има напредък на европейско равнище, ако няма напредък в световен мащаб. Аз пък смятам, че както и в други отрасли, така и в това отношение Европа може да играе ролята на, на двигател. Може да служи за пример. На следващо място. Нищичко не чух, а би ми се искало да чуя с какви инструменти разполагате, за да се засекат посредниците, т.е. тези, които насърчават, които улесняват тези измами, които от морална гледна точка са доста съмнителни. Та в това отношение има ли единно определение за термина данъчно обягване? Защото преди малко говорихме между обягване, злоупотреба, укриване, тънка е разграничителната линия и този нюанс, който съществува, много често се използва и то по циничен начин крайно време е всички да се споразумеем за това какво означава укриване на данъци, избягване на плащането на данъци. Аз съм убеден, господин председател, че се нуждаем от сравнителна оценка на действащите системи в държавите членки, за да стане ясно какви са пропуските, които позволяват това да се случва, да видим какви са законодателните стандарти в това отношение. Това тези пропуски от наша страна а, ни пречат ние като депутати да изпълняваме нашите задължения. Благодаря, Мишел. Е, проучването се разработва. Е, кой ще отговори прав госпожа Жал Шредер? Да ви помолим доколко Европа може да бъде пионер. Съвсем накратко Отговорът ми е ясен. Аз съм съгласна с казаното от господин Мишел, а именно, че Европа трябва да играе водеща роля в това отношение. Ще ви дам конкретен пример, който споменах и в уводните си думи. Новите правила, които предложи през юли комисията, засилват установяването на самоличността на собственика. Би било добре, ако ако европейското законодателство зададе рамката, от която да се възползва работната група за финансова дейност, както и комисията за борба с избягването на плащането на данъци. Така че да, съгласна съм, Европа трябва да играе водеща роля в това отношение. Да, тук се нуждаем от е, инициативата на комисията. Кой ще отговори от тази страна? Госпожа Веян какво можем да направим в банковото законодателство специално, за да обхванем по-добре под контрол посредниците. Thank you. Thank you very much. Um, uh, one of the issue... Благодаря ви. За да има по-добър контрол и по-добро разбиране, относно посредниците и относно прописките в законодателството. Въобще, за да можем да излезем от тази неяснота и да може да установим кои са крайните бенефициенти, може би би било интересно да се разработят конкретни стандарти за финансовите институции да помогнем на финансовите институции да засичат подобни изделки. Нуждаем се от конкретни стандарти. случай на прилагане на изключения. Така, например, когато има бизнес отношение. Това е един специален случай. Или когато има CDD. Не можем да разработваме конкретни стандарти за оценка на рисковете в отношенията на бизнеса. Така че Основното, което можем да направим е да обменяме информация с надзорните органи, Все още обаче има различно прилагане на тези стандарти в Европейския съюз. Иска ни се да разработим по-конкретни стандарти за оценка на бизнес рисковете. Иска ни се. Благодаря. Този понеделник пак е една швейцарска банка бе закрита заради незаконна дейност. Сега господин Телескав. Съвсем накратко, господин председател, да подкрепя казаното от Луи Мишел във връзка с а, ролята на посредниците. Един добър пример в а, това отношение би било а, изпитването, тестването от страна надзорните органи на посредниците – това е едно от изискванията за финансовите институции в случаите, в които работят през посредници. Към момента нямаме никакво правило, което да се отнася до тях, но е добра идея да помислим за бъдеще. Благодаря, интересен въпрос. Сега за го е Фабио Димаси. Благодаря, господин председателю преди да задам въпроса си, е, искам да допринеса за оживяване на дискусията с едно възражение. Господин Телесклав каза, че в повечето случаи фиктивни фирми се създават по съвсем законни мотиви. Но си спомням един доклад на сенатора Левайн, когато става дума за въпрос към банките, е, при нови клиенти. Те казват, при 90% се ръководят от незаконни мотиви. Знаем, че в ОИСР имаше един а, такъв а, експеримент. Един австралийски професор доказва колко лесно да се създаде такава форма. Днес се говори за много надежда, но вчера германските представители на финансови разследвания изследвания казаха, че така не се работи. Няма централен регистр, за това да не бързаме да се радваме. Е, може би не сме чак на толкова добър път. Въпрос към ЕБО има случаи, когато банките очевидно не, не, използват подставени лица, тъщи, свекърви, майки и така нататък. Но в колко конкретни случаи след досиетата Панама са констатирани такива случаи? Второ, банките сами казват, че че самите имат интерес да има по-качествени регистри и проблема остава, че може да се назначи номинален директор, който да влезе в регистъра. Защо едно предприятие да не е в състояние да определи своя е, менеджер? Въпросите са към господин Телескав за фирмите Фантоми и след това госпожа Веян. Schon... Мисля, че трябва да бъдем предпазливи с категоризацията. Е, има корумпирани политици, но не всички е, политици са корумпирани. Е, не всяка фирма почтенска котия е непременно измамна. На последното заседание и си спомняте, че имаше журналисти и стана стана дума за фирмите Фантони. И, и се оказва, че е, се спомена един вестник, в който сериозен дял имат такива фирми пощенски кутии. Така че за... аз самия се боря с подобни явления и съм против опростенчеството. Но при такива дружества, където не се знае действителния собственик, риска е по-голям. Всъщност тук трябва да се запитаме какво можем да направим, за да намалим този риск има различни решения. В страните е различно. Има страни, които имат собствени проблеми с, да речем, кадастъра, поземления регистър, регистъра на недвижимата собственост. Така че колкото повече прозрачност, толкова по-лесно е разследването. Благодаря сега Изабел Веян. Uh, По отношение на дейността на ЕБО и изискванията за надзора. Изискваме от членовете ни да обърнат към своите банки, да разгледат какви са трудности, с които се сблъскват. И това започна да се случва тази пролет след изпухването на скандала с панамските досиета. За сега знаем, че всички са се обърнали към банковите сектори. и ще вземем предвид техните изводи. По въпроса за правомощията за прилагане на Европейския банков орган, те са доста ограничени всъщност. Ние можем да прилагаме партньорски проверки на националното законодателство, което транспонира европейското законодателство или евентуално допълващо национално законодателство. тук отново обаче говорим за правилата, това, което е записано на хартия. А стигне ли се до прилагането дори на правилата за нарушаване на законодателството на Европейския съюз, което е заложено в устава на Европейски банков орган, в крайна сметка може да кажем, че се нуждаем от трета страна. Ако не ни бъде предоставена специфична информация за евентуалното нарушаване на законодателството на Европейския съюз, без да имаме индивидуална информация за такова нарушение, ние нямаме правната възможност да започнем разследване. Така че попълване тази празнота между партньорски проверки и разглеждане на ев... евентуални индивидуални случаи или евентуални случаи на подозрения за нарушаване на законодателно на европейското законодателство зависи от трето за наша, от наша страна, страна, която може да бъде Европейски парламент. Да, но може някакъв етап да ни кажете колко случаи сте разследвали въз, възоснова на разкритието от панамските досиета? Ако не можете да отговорите в момента, можете да ни изпратите писмено отговора. Благодаря. Сега в последователността с Марко Дзани има думата за е, ЕФДД. Excuse me, excuse me. <laughs> Greens Ernest Thank you. Excuse me. No problem. For... За зелените е, Ернест Уртасун. Exactly on the topic. Uh... Няма проблем, господин председател. Ще засегна въпроса, който засегна госпожа Ваня в отговор на господин Маси. Наистина е много важно да направим оценка на това до каква степен Европейския банков орган има правомощия за прилагане на стандартите. Също така бих искал да знам колко точно е, нотификациите получили, колко разследвания са започнали непряко, не само пряко с преднашките досети, но и като цяло случаи за изпиране на пари в разследвания, които се прави за банки това е информация, която за нас е много важна. Поставя се и въпроса за евентуалното разпокъсване между отделните институции. Вие имате ръководна роля в надзора заедно с ЕСМА и ЕОПА. Как точно се осъществява а, сътрудничеството помежду ви? Това също би било интересно за нас да го чуем. И накрая, по въпроса за посредниците, които споменахте преди малко. Почти всички сме наясно, че консултантските компании, че адвокатските кантори, например, играят такава роля, вие нямате възможност да надзор на тези институции. Съгласни ли са с мен и ако това е така, смятате ли, че има празнота в надзора на този вид а, фирми, защото това е един от основните проблеми, които се спускаме с този вид а, дружества и тяхната връзка с панамските досиета. Това бяха ми въпроса. Благодаря първо Изабел Вея. Okay, shall respond to... Добре, ще отговоря на трите зададени въпроса. Първо, за евентуалните разследвания, които сме провели. Както вече казах, малко са те на брой. защото те зависят, такива, такива разследвания могат да се задействат при предоставяне на конкретна информация от трета страна. Ние не разполагаме с помощите да започнем инициативи по собствена инициатива разследване, извинете, по собствена инициатива. Можем единствено да извършваме партньорски проверки за правилата, но не можем да разглеждаме отделни случаи, независимо дали става въпрос за банкова институция или за посредник. Има няколко случаи на разследвания, но те са малко въпроса на, за координацията ни е, с, с Европейския орган за ценни книжа и пазари. Като цяло надзора се осъществява в рамките на съвместния комитет в областта на банковия сектор. Имаме ясни насоки и ние разполагаме с всъщност правомощите да разработим тези насоки. Тук мога да кажа, че доколкото знам, единствено и само Европейският банков орган отделя ресурси за тази дейност. Започнахме с а, по, човека, който работеше на половин а, работен ден и сега сме стигнали до 0,8 човека, които работят с тази тема. А говоря пак само за банковия сектор. Но като цяло имаме добра координация с останалите европейски надзорни органи. Няма проблем. Проблемът ни е наистина недостига на ресурси. По въпроса за евентуалната празнота в надзора, разследването на цялостните бизнес отношения и защо там трябва да се съсредоточим, включително и на ротално равнище – също така трябва да се уточни задължението за сътрудничество. Трябва да се доизясни. Трябва да използваме всички възможности, които им предоставя регламента, но пак имаме нужда от по-добро разяснение, за да може всички заинтересовани страни да са удовлетворени от системата за сътрудничество. Е, Благодаря е, е, Госпожо Жел Шредър, ще отговорите на първия въпрос. Е, е, имаме предложение по отношение на посредниците. Имаме предложение на комисията за едноличните дружества, който поражда известни въпроси. Сега ще отговоря на немски мога да кажа относно рамката на директивата за борба с прането на пари. Контрола върху нефинансовите институции. Това е обект на националното, националните органи. Важно е, е да припомним, че и в държавите членки се нуждаем от структури на място за надзор. Хубаво е на европейско ниво да се работи и да следим за правилната работа на държавите членки, но не можем да поемем пълния надзор и в държавите членки, макар че те знаят, че ние следим какво се прави. Благодаря сега господин Марко Дзание. Благодаря ви и благодаря на всички гости за приноса им. Имам няколко кратки въпроса и се обръщаме напред към представителът на Монивал. Първият ми въпрос е свързан с с членовете на вашата организация. Казахте, че те са малко над 30 на брой. Възоснова на опита си, бихте ли могли да ни дадете добри примери, примери за следване, включително и по отношение на законодателството за борба с прането на пари и за борба с данъчните нарушения? и съответно какви смятате, че са областите, в които трябва да се постигне напредък в законодателно отношение? Разполагате ли с критерии за оценка на качеството на законодателството? Следващия ми въпрос е свързан с порочния кръг, който съществува между политическият живот и скандалите, които се зачистиха от 2014 година насам, било то LuxLeaks или Панамските досиета. Тези скандали доказаха, че представители на политическите е, сили също участват в са засегнати от тези скандали, а това са хората, които би трябвало да са концентрирани с законотворчеството в тази област. Можете ли да ни кажете каква е идеята ви за как можем да разбием този порочен кръг? Знам, че въпросът ми никак не е прост, но ако имате някакви идеи, ще ги чуем с радост. Към представителката на ЕБО. Вече отговорихте на а, въпрос на колегата от групата на зелените и обяснихте, че вашият орган има доста ограничени правомощия в областта на разследванията. Можете ли обаче да ни кажете как точно работи процедурата? Тоест, доколкото разбирам, вие сте в, в, в пасивно положение и ако не сте получили конкретен сигнал, не можете да почнете разследване. Правилно ли съм ви разбрала? И следващият ми въпрос е свързан а, с а, финансовите авуари, кой носи отговорността в а, случай на прехвърляне на подобни активи. Днес се развиват нови технологии, като например блокчейн в подкрепа на биткоин, например. Говорим за технологии, които са много прозрачни, които са независими и които гарантират добра последяемост на плащанията и на причините потоци. Това е много важно за нас и се питам дали Европейският банков орган е запознат с развитието на този вид технологии и дали може да се обмисли евентуалното употреба на плоскогръщи за бъдеще. Благодаря. Колкото по-дълги стават въпросите, толкова по-кратки -по ще бъдат отговорите. Какво ще кажете за порочния кръг? Кой иска да отговори? в отговор на първият ви въпрос, има ли добри примери? Да, имаме редица такива. Например, в някои държави ние не, не, не, не осъществяваме само надзор върху доставчиците на услуги, а се опитваме да установим кои са собствениците на тези компании. По този начин, всъщност, тези държавни надхвърлят стандартите, които за нас е много добър пример за следване. Всички наши заключения са публично достояние, включително и критиките ни. И може би заради това правителствата на държавите ни членки много сериозно гледат на нашата работа, защото ние редовно публикуваме доклади и последващи доклади, в които всеки може да се запознае с оценката за дейността на държавите ни членки. Разбира се, случаваме се най-вече върху попуските и а, недостига в законодателната рамка. Може би и не се да се случи малко повече върху добрите а, примери. Как можем да окажем а, натиск? Ами като цяло, мисля, че гражданството може да ни помогне. В някои случаи, може би, нашите доклади са прекалено технически, използваме много съкръщения и те не са лесни за разбиране от широката общественост но трябва да се подобри осведомеността на обществеността като цяло за темите, с които ние работим. Това наистина е важно. А на много сложният ви въпрос за 1 милион долара, как може да разбием прочния кръг, ами всичко зависи от всяко отделна държава членка. Оказва се, че да се прибори човек с прането на пари в демократично общество е по-трудно, колкото в репресиран репресивен режим. В крайна сметка всичко зависи от надзорните органи, от регулаторните органи и задължително органите за борба с корупцията трябва да бъдат независими. Това е изискване заложено в стандарта Националните парламенти също играят важна роля тук. Не само за да се предостави нужната правна рамка, за да гарантират независимостта на органите, но и да ги им предоставят необходимите финансови средства, които да обезпечат тази независимост. Госпожа Изабел Вейон, казаха, че имате 0,8 щатни бройки. Сигурно не е достатъчно, за да се справите с това предизвикателство. Е, като законодатели бюджет, по бюджетните въпроси е, ще трябва да помислим за това. Давам ви думата. Благодаря ви. По въпроса за ограничените правомощи за прилагане, с което ние разполагаме, в сравнение в който разполага нашия Европейски банков орган, напредно искам да започна с положителните аспекти. Какво може да направи Европейския банков орган? Може да прави партньорски проверки. И това вече доведе до значителни ползи. Така, например, през 2012 година извършихме такива проверки на правилата и изпълнението им по отношение на установяването на действителния собственик. И цикълът работи по такъв начин, че можем да излезем с конкретни препоръки, като за целта взема предвид и предложенията на Европейската комисия. Тоест, може да се подобри прилагането законодателството благодарение на тези правомощи за партньорски проверки, с които разполага ЕБО. През 2015 година също така направихме преглед на това до каква степен са адек са подходящи изпълнителните органи на банките и до каква степен те отговарят на нашите изисквания. И се надяваме да ще продължим с този цикъл на проверки. Но а, отвъд а, тези наши възможности да правим препоръки от общото естество и за да можем да разглеждаме конкретни случаи, тук може би наистина има липсващо звено, тъй като правомощията на ЕБО не ни позволяват да решим да проведем разследвания по собствена инициатива. Освен това, по въпросите свързани с борбата срещу прането на пари, ние организираме срещи на изпълнителните органи, надзорните органи, където се обменя поверителна информация, която ни дава възможност да научим повече за конкретни случаи, но в тези колегиуми обменът на поверителна информация по отделни случаи не се осъществява чак толкова лесно, сблъскваме се с ограничения в това отношение. Затова и рядко се случва да провеждаме специализирани преследвания в отделни случаи. По последният ви въпрос за използването на блокчейн и това дали подкрепяме новите технологично развития, като биткоинс, например, и други подобни технологични решения в областта на платежните услуги. По принцип се опитваме да подпомагаме е, индустрията, развойната индустрия в тази област и също така непрестанно следим дали може да продължаваме да осъществяваме своята надзорна област с този нов вид платежни средства и в случай на нужда осведомяваме законодателят, е, случаят може да препоръчаме употребата на някакви технологии, като би улеснило нашата дейност. Благодаря. Е, сега следващия е, Марио Боргезио за НФ. Благодаря ви, господин председател. Аз също най-добре бих искал да на всички наши гости за участието им в днешното изслушване. Има въпрос към представителят на Европейската комисия. Европейската комисия е член на Организацията за борба с престъпленията и корупцията, която се бори срещу изпирането на пари, случаите на корупция, в които участват а, представители на, магистра... на съдебните власти или на държавните на държавната служба. Европейската комисия би трябвало част в тази, в тази комисия, също като работи в Украина, където има случаи на корупционни скандали с участието на високопоставени магистрати. Европейската комисия трябва да е ясно какво се случва в тази държава, която се стреми към членство в Европейския съюз. Това беше въпросът ми към представителят на Европейската комисия, а към представителят на ООН е, се присъединявам каженото от господин Коста. Цялата система на организираната престъпност и всички приходи от трафика на дрога минава през световната банкова система. Въпросът ми е нещо, дали се е променило на пос... след последните скандали? А, искам сега да задам няколко въпроса към ЕБО. Госпожо Вариан, при всичките си отговори имате тенденцията да омъжавате ролята си. Може би нещо грешно съм изтълкувал думите ви, но ако не се лъжа, ЕБО е ключовият орган в а, контрола на случващото се и на разкритието панамските а, досиета. Сега не искам да говоря за скандал, но ми се струва, че има някаква аномалия в надзорната действия на ЕБО по отношение на Deutsche Bank. Припомням на всички ви колеги, че при стрес тестовете ЕБО се преструваше, че не е наясно, че един от съществените елементи за оценка на Deutsche Bank е ненормалното осчетоводяване на 4 милиарда евро, свързани с а, а, покупка на акции от страна на китайска банка, която не е била счетоводена в съответната финансова година, в която е трябвало да бъде счетоводена. това всъщност е огромен подарък за една от най-големите банки в Европа. Може би под влиянието на китайската мафия или на друга мафия, на трафика на дрога или а, международните системи на организираните на организираната престъпност. Не знам какво се случва в кой конкретен случай, какво се случва конкретно в случая с Deutsche Bank. Може би няма организирана престъпност, но някой някой нещо прикрива там. Говорихте 3 минути и 30 секунди, остават минута и половина за отговор. Представителя на ОНЕ вече не е с нас. Банките са следващия кръг. Кой би искал, ще попитам аз, да отговори на колегата. Госпожа Мелкъм, вие сте така най-близко до националните дела, особено в светлината и на международните дейности. Готова ли сте да отговорите на поставения въпрос? I'm afraid I couldn't hear the question clearly. We had uh, interruptions. In... Съжалявам, но не можах да чуя ясно въпрос. Имаше проблем с връзката. Okay, okay good. good. Добре. Някой може ли да отговори? Ще се... Всички изказвания са включени в протокола, така че ще можем да се върнем към въпросите, не получили отговор по-късно. Щом няма отговор, продължаваме. А госпожа Жал Шредер все пак. Е, По първият въпрос имаше притеснения свързани с високото равнище на престъпна дейност, изпирането на пари и корупцията, какво можем ни да направим. Пак е казвам, ние имаме доста ограничени правомощия на европейско равнище, но все пак има и добри новини, тъй като в Европейската комисия за първи път подготвяме нов инструмент, с който да превърнем изпирането на пари в престъпление и да предвидим наказателно правни санкции. Разбира се, това е предложение за минимална хармонизация, т.е. това е скромно предложение, но все пак е добра стъпка напред. Ще има единно определение на това какво е пране на пари и как държавите членки би трябвало да са длъжни да а, санкционира този вид а, правонарушения, включително и наказано правно чрез а, присъди затвор. Благодаря. Това е добра новина. Сега продължаваме с изказванията. Господин Лудек Нидермайер от НП, госпожа Танк за социалисти и демократи и господин Вандер Кендере за НП. Лудек Нидермайер а, трябва да осъзнаем разликата между незаконна и законодателна дейност. Има разлика между финансирането на тероризма и данъчните нарушения и миналото и настоящето и уредбата. Това трябва да осъзнаем, ако искаме да променим закона, рамката, стандартите. Е, или е, да направим нещо друго. Три въпроса към ОИСР. Казахте, че рамката за обмен на информация по данковите сметки е много солидна. Наистина ли е така в светлината на а, действителните собственици, не само законните собственици? Второ, Даниел, към Даниел от Манивол. Въпроса за действителните собственици от обмена на, информ... обмена на информация. Смятате ли, че е така? И трето към ЕБО. От минали... миналото изслушване бяхме изненадани да чуем че всички участници в тези е, афери е, не са пътували до Южна Америка, а са отивали, така да се каже, но до банката на ъгъла. За вас това изненада ли беше или това доказва за пореден път необходимостта от по-добро изпълнение на законите? Благодаря. Това са три интересни допълнителни въпроса. Кой иска да отговори? господин Телескав или госпожа Мелкълм. Надявам се, разбрахте въпроса. Да, да, от гледна точка на ОИСР стандартите за действителния собственик са приети и те отговарят на стандартите на ФАТФ. Те задължават финансовата институция да знае кой е действителният собственик, независимо от фирми, фантоми, е, назначен и посочен директор и така нататък. Нека припомня, че общите стандарти за докладване започнаха да се прилагат от 2010 година. Държавите работят, обмена на информация ще стане, ще започне от до година. Но за да отговоря еднозначно на въпроса ви, да, солидна е рамката. Благодаря госпожо, госпожо Мелкъл господин Телескав, обменът на информация и е достатъчно солиден ли е той? В международен план има какво да се желае в един, за да разкрия прането на пари, аз имам нужда от спешна информация за едно лице от едно дружество. Но трябва да получи тази информация бързо и достоверна информация, което ни връща към въпроса дали съответния орган в страната има тази информация, дали е- дружеството има тази информация. И ако ми каже на моя въпрос кой е той, ми отговорят не зная, има държави, някои имена се чуха тук. Тук при тези държави не е, не е въпроса за как ще обменяме информация, а как те да достигнат до тази информация. Нека първо да говорим за наличните данни и след това за обмена им. Благодаря, казва председателя. Госпожа Веян, за вас остана най-трудния въпрос. Благодаря. По отношение на факта, че е, банките на ъгъла, така да се каже, предоставят такива услуги. Искам изрично да подчертая, че предвид особените бизнес отношения, които могат да се създават в определени случаи, при частното банкиране, например, такива отношения създават възможности за изграждане на по-близки отношения с ръководството на банката. Необходимо е да можем да защитим и политиката на банката, заложена в нейния собствен правилник, защото с персонала е близо до клиентите. В, ние трябва да, да имаме възможност да проследяваме. Това е записано в насоките, но те съществуват едва отскоро и ще ги доразвием в допълнителни разпоредби за банките. Благодаря. Интересни въпроси, интересни отговори сега. Паул Танк. Благодаря искам да се върна малко в дискусията. Разбираме, че капитал е глобализиран, той пътува по цялото земно кълбо. Не говорим само за стандартите, но и за тяхното изпълнение. Основният въпрос е дали всеки, който може да прилага стандартите, иска да го прави. И това, което трябва да направим е да подходим по-глобално. Така че, според мен е важно да сътрудничим. И моя въпрос към ОИСР, идеята за глобален регистър е добра, но ще бъдат ли включени всички страни, дори да откажат да сътрудничат? Втори въпрос към Изабел Ваян. Беян. А, говорихме вече какви са проблемите с банките, но банките е, е, говорят за корпоративна и обществена отговорност. В край на краищата плащат им да накоплатците, но трябва да поемат и публична отговорност и да кажат дали не могат да направят нещо повече е, въвеждайки специални системи за борба с данъчното, избягването на данъчното облагане и прането на пари. Те знаят повече от нас и могат да направят повече от нас. Какво ще кажете по този въпрос? Председателят, нека да започнем с госпожа Малкълм по международните въпроси. Благодаря. Хубав въпрос. В момента разглеждаме всички възможности за работа с ФАТФ и Глобалния форум за предоставяне на актуална информация, достоверна информация за действителните собственици. Рано е да говорим за централен регистр, но нека посоча пример за предизвикателствата с глобалния регистър. Например, въпроса за поддържането на регистъра, колко често се актуализира информацията, кой я проверява, качеството на информацията, как се поддържа нейната актуалност и кой има достъп до тази информация. Като говорим за регистрите и държавните органи, няма лесни технически решения, но ние търсим решенията, е, разглеждаме решенията и възможностите и ще продължим по този път е, е, Питайте Google. Те знаят всичко. На шега, разбира се. Това от мен. Сега госпожа Ваян по втората част на въпроса. Благодаря за нас е важно да да подпомогнем воля, желанието на банките да, и да подкрепяме тяхната вътрешна политика. Конкретно ние разработваме насоки за банките, колкото по-близки са отношенията ви с клиентите, толкова по-бдителни трябва да бъдете това, което във вътрешен ние залагаме в насоките за вътрешно управление. Нещо, което, за което мислим е дали да не поискаме обективен поглед върху отношенията между менеджерите и, и техните клиенти. Но нещо като наистина независима преценка. Председателя. Сега фонден Денкенделаре. Благодаря, господин председател, Ако не възразите, ще говоря народния си език и ще насоча вниманието си към синергетичния ефект, който може да се постигне. Например, за списъка на страните с риск за пране на пари има връзка между избягването на данъци и а, прането на пари, да обърнем внимание на данъчните убежища, да се вгледаме в техните клиенти по отношение на прането на пари. И още един въпрос към госпожа Ваян за евентуално взаимодействие между надзорните органи и финансов, на финансовите пазари и в банковия сектор и прането на пари. Това тук в банките е, това прави ЕЦБ. А тук трябва да се привлекат националните органи, но това е трудно, ако има дъщерни дружества и така нататък. Не е ли по-добре ЕЦБ да поеме и контрола за прането на пари? Госпожо Малкълм, да, реагирахте на въпроса относно нежеланието на страни да дават информация. Говорите, че те са, не са финансови центрове и нямат капацитети, но ако сред тях са Хонг-Конг, Абу-Даби и така нататък, същото въжи, ли въжи за тях? Сега госпожа Жоел Шройдър трябва да ще да ни напусне, но имаме нейния колега, който от комисията. Кой ще започне с отговорите? Госпожо Мелкалон, по втората част. Имате думата. Благодаря. информацията за всички юрисдикции е онлайн. За обединените е, е е, емирства са поели ангажименти Хонг-Конг и ще прилагат стандартите за обмен на информация. Но иначе всички е, имена на всички страни могат да бъдат намерени онлайн. Сега още някой желая ли да отговори? Госпожо Веян, пита председателя. Мисля, че въпроса за ролята на ЕЦБ по отношение борбата с тероризма и прането на пари и нейните правомощия е много типичен въпрос, защото, както комисията заяви, ролята тук трябва да отчетем ролята на държавите членки. Те прилагат законодателството и те го транспонират. И знаем, че правомощията на тази политика за изпълнение е много различна в Европейския съюз. Някои дават пълни правомощия на банковия надзор, някои не други се обръщат към независим орган, съдебен, полицейски или нещо друго. Разнообразието е много голямо и, и може би за това и куцат качествени обмен на информация и така не се прилага единна политика по отношение на методите на надзор. Мисля, че това е за задача на еврозоната. Тя трябва да реши как да разреши тези въпроси, особено за банковия съюз. А що се отнася до нас, ние ще настояваме на европейско ниво да има достатъчно яснота относно опциите за добър обмен на информация между всички органи, официални органи, независимо от техния статут държавата членка. Благодаря. С това изчерпахме предварителните е, изказвания. Сега спонтанни въпроси и отговори. Е, една минута за въпрос, две за отговор. Кой иска да вземе думата? Дейвид каза, не, колега, извинявайте, не, не чета името ви от тук. И така. Има ли други желащи? Да, е, отбелязах си всички с... Е, Ева Жули е първата, която има думата. Е Благодаря, господин председател. Имам въпрос към госпожа Ваян и към останалите също. Госпожа Ваян, преди малко вие казахте, че shadow банкинга е източник на пране на пари. Бих искала да чуя от вас някой конкретен пример. Как валутния пазар е използван или може да бъде използван за прането на пари. Както знаете, в момента изготвяме нова законодателна рамка в това отношение. Може би бихме могли да включим мерки, за да забраним някои практики на данъчните обежища. Може да включим нещо, което по-настоящем не фигурира в текста. Много скандали настъпиха с банкови институции напоследък. Успокойте ме, моля ви, когато, например, излезе, че в банкия в Испания има десетки а, хора, които са разполагали с карта, с която са изтегляли пари от чужди а, банки, а тази банка има към 20 милиарда публични средства и в нея има хиляди а, спестовници. А, как се случва това? А, разбрахме, че а, в случая с банка в Скотланд също има проблеми, в които са източвани сметки на а, вложителите. Въпрос към представителя на Мониваль. 240 000 структури почиват на един единствен адвокат. Чуваме ние. Бихте ли ни казали, защо твърдите, че тази структура е законна? Това е един вид провокация. От години вече явно не взимаме необходимите мерки, след като това продължава да се случва. Въпрос към госпожа Малком, към ОИСР. Бих искала да разбера дали стоте държави които са се включили в автоматичния обмен данни, считано от 2018 година насам, смятате ли, че тези държави ще бъдат готови на тази дата? Благодаря, госпожо заместник председател. 2 минути и 20, което означава 40 секунди за отговор. Аз ще кажа следното за банките. Е, се разбрахме, че ще говорим отделно. Така че остава един въпрос към госпожа Мелкъм. Моля, за кратко, за кратко с моля. Certainly. Uh, there is a lot of work to be, do, to, to be done. There's, there's no question. To много работа остава, за да може всичките тези 100 държави да бъдат готови на време. Опитваме се да предоставим помощ и да намерим единно решение на този опит за всички проблем. Ще предоставим актуална информация, ако настъпи промяна в това отношение. Äh, Благодаря, госпож, э, госпожо Жоли. Надявам се сте съгласни, че да обсъдим другите въпроси в э, други э, в другия път. При 0,8 щат на бройка не можем да искаме повече от госпожа Веям. Госпожа Валтер Труи. Е. Благодаря, господин председател. Много сте любезен. А, вие сте тук наши гости в качеството си на световни специалисти по отношение на укриването на данъци, тежки престъпления, изплъзване от инспекциите. Вие сте специалисти и а, използвате доста прагматичен подход. А, заявихте, че а, е важно да се опитаме да предскажем кога ще се случи подобно престъпление. Аз имам простичък въпрос към всички вас. Дали някой от вас разбира какво означават досиетата от Панама? Помолихте ли вашият екип от специалисти да разгледа всички подробности по случая? Вие по-добре от всеки друг може да идентифицирате данъчните пропуски. Успяхте ли да напипате нещо в това отношение? Госпожа Ваян. Uh, from... Ние изискахме от компетентните органи, надзорния орган на Европейския банков орган да направи разследване на национално равнище. Това разследване се провежда в момента, провеждаше се през лятото и очакваме резултати. Въпросът за оптимизирането на данъчното облагане и избягването на укриването на данъци е новост преди 8 години едва възникна този проблем. Трябва да се намерят всички нюанси, да се намери единно определение, но това ще отнеме доста енергия. Ще трябва да бъдем по-специфични, защото навлизаме в една нова територия. Благодаря. Меткатие от ГОЕ следващото изказване. Няма го. Бернт Луке. Благодаря към господин Телесклав. Искам да попитам относно сламените хора. Говорихте за действителния собственост, нещата стигат до банката. Но питам се, банката може ли да го стори? Защото при терористични актове спомням си, че един от терористите от Париж беше имал седем самоличности. Това го констатира полицията, а не банката, където е поддържал сметки знаете за Путин и неговия челист, изобщо не е ясно как стоят там парите. Просто челистът е от антуража на Путин, което сочи, че това е действителният собственик, но какво правим а, а при терористите? Как да разкрием действителните собственици? Имаме ли а, правилен подход от към законодателство, обмен на информация или да говорим за разузнавателни средства, полицейски средства, за да стигнем до хората, чиято самоличност се укрива в разрез с законите. Благодаря сега господин Телескалф. Благодаря за въпроса. Разбира се, използването на штроменери е много разпространен инструмент. Ако искам да не знам какво притежавам, го записвам на друго име. Но престъпниците явно много обичат да се радват на придобитото. Така че е, а, те не обичат да работят с а, е, сламени хора, за да не се лишат от натрупаното. За известно време Штроман да, но в по-дългосрочен план искам да си е мое. Е, този, който следи бизнеса, който има възможност да следи операциите, ще стигне до действителния собственик. Това е за мен начинът. Е, въпросът е дали е, органите трябва да правят това. Не може да товарим администрацията с всичко. Ние работим на базата на рискови анализ. Там, където риска е голям, там е, се задействаме. Не тичаме поди всеки потенциален риск но специално в областта на тероризма научаваме все повече и за риска, и за взаимодействието, и с частния сектор, за да е, действаме там, където има най- имаме най-голям шанс. Благодаря, господин Телесклав, казва председателя. Сега Дейвид каза. Имате думата за въпрос. Благодаря, господин председател. Въпрос към господин Телесклав. Това е свързано с въпроса на госпожа Гомеш, който беше интересен, но отговорът ви не е до там. В Малта бе открит министър, който беше свързан с досиетата от Панама. То което означава, че има и а, политически влиятелни личности, които са засегнати, като например началника на кабинета – на министър-председателя. Въпросът ми е, необходимо е да имаме система, която веднага да осветли тези политически лица и да ги възпре да правят всякакви тайни сделки. Нуждаем се от по-добра система от тази, която имаме сега. Това е въпросът ми. Заповядайте за отговор. Господин Телесклав. Не мога да се произнасям по конкретен случай, който не познавам добре, но бих казал, че не трябва да забравяме, че ако някой не е политическо лице, това не означава, че той не е застрашен. Този инструмент, който специално е насочен към тези лица, само посочва, че банковите институции прилагат правата към тях, но това не означава, че се прилага нещо, което не се прилага към останалите. Ако някой взема по-висока длъжност в правителството, то тогава точно това, как, което и вие казвате, трябва да се види той има ли достъп до някакви фондове. Може ли това лице да използва своята позиция, за да има економическа облага? Така че, без значение дали говорим за посланник, за министър или за друго лице, важно е дали това лице има достъп до такива средства. Може би е по-лесно на национално равнище да се признае такъв проблем, много по-трудно е да се признае той на международната сцена. Има а, финансови институции, които използват дадена информация, която им се предоставя. Как бихме могли ние да помогнем на финансовите институции да засекат някоя злоупотреба? Един пример в това отношение са декларациите за приходи. политиците, които вземат високи постове, трябва да публикуват тази декларация, да оповестяват най-малкото на финансовите институции. На този инструмент се гледа като на изключително добър. Vielen Dank. Die Einzelfälle werden wir ja noch später behandeln müssen. Ich habe jetzt noch... Благодаря ви. Конкретните случаи ще разглеждаме по-късно. Още трима оратори поискаха думата. Нека да ги чуем, след което ще чуем заключителните думи на двамата докладчици. Жуан Фернандос Лопес Агилар. Госпожа Шлайн след това и Ана Гомеш. Въпросът ми е към госпожа Ваян, която представлява Европейския банков орган. Разбирам, че основната идея на първото заседание на разследващата комисия е да изработи инструменти, които да се справят с тази сложна система на укриване на данъци. Може ли да научим нещо за агресивното данъчно планиране в Европейския съюз? малко се говори за агресивното данъчно планиране в САЩ. И не се прави връзка с бизнес фирмите в Европейския съюз. Делауер, Невада. Чуваме някакви неща, но нищо не знаем за случая. Може ли накратко да ни отговорите как по-добре да разберем фактите. Правното основание. Някакъв политически спор ли се води в САЩ това отношение? Има ли някаква вероятност да се промени статуквото във връзка с агресивното данъчно планиране? Така САЩ се възползва от системите в Невада. И Делауер. Благодаря ви. Това са трудни въпроси, които не може така да налагаме на Европейския банков орган. Може би някой друг ще отговори. Госпожа Ваян, можете ли да отговорите на въпроса за сътрудничеството? То е важно. Може би пък госпожа Малком ще каже нещо от името на ОИСР. Не, аз не мога да отговоря на въпроса. Бих искала само да кажа, че в банковата регулаторна рамка през 2013 година, съвсем наскоро и то по искане на парламента, се насочи внимание към финансовия център. Няма определение, но това използваме с оглед на по-голямата бдителност от страна на банковите институции случаите, в които те предоставят определени услуги на потребителите, услуги, в които се включва и данъчно планиране. Въпросът е вече как ще оформим регламент. Госпожа Малко. Just, just briefly on the US. I... Съвсем накратко за САЩ. Както вече казах, вървим към взаимен обмен на данни, знаете за законодателството ФАТКА. Очакваме да се работи в по-голяма прозрачност и по-специално за а, този проблем, който вие споменахте в САЩ. Определено ще има по-голяма прозрачност на европейско равнище. На там вървим. Председателят, благодаря ви. Координирането на законодателството за финансовите пазари се оформя от нас Европейската комисия. Ние ще се срещнем с комисаря Московици и тъй като той е отговорното лице за преговорите на световно равнище. Благодаря. Сега госпожа Шлайн, която е координатор в Комисията по развитие, ще вземе думата. Благодаря. Има въпрос към госпожа Малком. Наред с добрата европейска система трябва да работим и за по-добра световна система, защото ако напредваме половинчато, създаваме стимул за тези, които желаят да продължат да използват подобни практики на злоупотреба. Преди малко казахме, че държавите трябва да се е, гледат на равни нога. БЕПС е важна крачка напред в това отношение, но за да се снабдим с необходимите инструменти, трябва да вземем предвид спецификата на развиващите се държави. Така, например, CRS може да изключи тези държави. Ние бихме искали да окажем силен ефект върху развиващите се държави, които не разполагат с необходимия персонал, с технологичния опит, за да могат да получат същата информация. Вие не смятате ли, че е рисковано да изключим развиващите се държави, които също биха могли да се възползват от пълен обмен на информация. Благодаря, госпожа Малкъм. Благодаря ви. Да, нуждаем се от взаимен обмен на данни на световно равнище. Затова трябва да работим с всички развиващи се държави, които проявяват интерес и желаят да прилагат тези стандарти. Трябва да направим така, че те да имат пълен достъп до информация и да обменят информация с партньорите си. Също време, но е важно да се разберат и техническите ограничения. Техническия капацитет, от който се нуждате, за да предоставяте информация в обработваема форма на партньорите, изисква някои, а, някои технически инфраструктури. Трябва да може и да обработвате постъпващата информация. Не може просто така да се подава едно цунами от информация, никой да не знае какво се крие зад получените данни. Необходимо е тези държави да могат да, позво... да получават информацията в а, форма, която да им позволява да я тълкуват. Случвало се да постъпва информация, която не е от достатъчно добро качество. Затова тези държави трябва да имат съответната техническа инфраструктура, за да могат да използват тази информация. Аз съм готова да работим с тези държави, за да може да го постигнем колкото се може по-бързо. Благодаря ви. Давам думата на още един представител на парламента за въпрос, след което ще чуем накратко двамата са докладчици, след което ще можем да приключим. Госпожа Ана Гомеш. Благодаря ви. Въпрос към представителя на Европейския банков орган. Надявам се, че провеждате разследване, както казахте. президента на Ангола не може да се отвори сметка в повечето от европейските държави, но пък има банки в Португалия. Има такива случаи. Получават се пари от същите тези банки, за да се закупуват все повече и повече компании. Това не е изолиран случай. Централната банка и правителството много добре знаят какво се случва, защото това е позната политическа личност. Госпожа Телесклав, въпрос към вас. Очевидни са схемите за пране на пари и за корупция. Дори да правим разследвания за това кой е собственик на определени финанси – вие някакво разследване провеждали ли сте в това отношение? Благодаря. Кой желая да отговоря? Госпожа Ваян. Благодаря. На първия въпрос, във връзка с разследването на Европейския банков орган, по конкретния случай, който посочихте, да, това е случай, който ни показва, как можем да действаме, ако получим точната информация, така че разследването тече в момента. С това стигаме до края на въпросите. 21 колеги поставиха въпроси. Събеседниците ни бяха много компетентни и изрично благодаря на всички, както и на госпожа Малколм е, господин Ленар трябваше да се раздели с нас в 11 часа. Благодаря на комисията и на тримата участници на подиума. Благодаря за компетентния отговор. Тъй като имаме и писмен протокол, имаме протокол, ще оценим всичко, казаното и недоизказаното. Благодаря. Сега ще чуем заключителни изказвания на двамата докладчици. Давам думата на господин Кофорт. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да благодаря и на всички участници за много интересната и ползотворна дискусия. Много материални дадоха за продължащата ни работа в нашата анкетна комисия. Накрая ще бъда съвсем кратък в коментарите си. Ясно е, че съществува нужда да изготвим надежни регистри на действителните собственици, които да действат по-ефикасно от съществуващите в момента. Това е много важно. Може, в момента, може би в момента имат разпоредби в това отношение, но те не се прилагат по възможно най-ефикасен начин. По въпроса за посредниците, банките, адвокатските кантори, консултантските компании и т.н. трябва да гарантираме, че разпоредбите, с които разполагаме, са достатъчни. Трябва да имаме взем предвид не само банките. Смятам, че трябва още от по-близо да се отключим върху тези посредници. Трябва да видим какви са правните ни ограничения, какво може да направим на европейско равнище и какво може да се направи на национално равнище. Много е важно да се установи кой е действителният собственик. Важно е също така да има и автоматичен обмен на информация и сътрудничество между отделните юрисдикции, отделните държави. Но за целта трябва да има и много добро взаимо, много добри съотношения между отделните органи, между надзорните банкови органи и тъй нататък. Само по този начин може да се установят отношенията на собственост, което е много важно. Питам се дали имаме някакъв инструмент, с който можем да установим какви са отношенията между различни собственици на офшорни компании. По отношение на панамските досета всичко е ясно, ако погледнете какво се случва там за да се установят взаимовръзките между отделните играчи, трябваше да се извърши много съществена дейност по разследване и трябва да гарантираме, че ние разполагаме с необходимият капацитет за извършване на подобни разследвания. И не на последно място, смятам, че работата на световно равнище е много важна и там Европейския съюз може да изиграе много важна роля, да бъде водач трябва да настояваме за много по-добро прилагане на световните стандарти на глобално равнище. Благодаря ви. Благодаря, господин Холфорд. Сега господин Петър Течек. Благодаря ви, господин председател. Колегата се съсредоточи по-скоро върху съществ... темата по същество. Аз бих предпочел да кажа няколко думи за процедурата. Най-напред благодаря на всички за интересните коментари. Мисля, че може да вземем предвид голяма част от направените от вас коментари в, в дискусиите си евентуалните препоръки, с които ще излезе нашата комисия. Ако освен това може да получим и допълнителна информация в писмен вид, ще сме ви много благодарни. Освен това, дори да изготвим добри препоръки, това няма много да ни послужи, ако не успеем да гарантираме, че тези препоръки ще бъдат приложени. Ето защо бих искал да ви помоля за евентуалната ви помощ и в това отношение. Смятам, че всички трябва да се обединим и да окажем натиск за да можем да приложим колкото може повече добри препоръки. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря и на гостите ни. Питър. Благодаря, Петър. Позволете още веднъж да благодаря на всички. Председателят любезно благодари на преводачите. На първо място благодаря обаче и на докладчиците. Бе много интересно заседание. По точка 5 позволете да ви кажа, че на 8 ноември ще бъде следващото изслушване с еврокомисар Юрова, а на 14 ноември е, с Европол, Евроюст, Олаф и другите ще обсъдим тези въпроси. Още не знаем със сигурност, но на 1 декември е, ще говорим за данъчното законодателство с господин Московици заедно с, с е, е, е, настоящето словашко председателство и бъдещето малтийско председателство за изпълнените и предстоящи програми. Още веднъж благодаря, ако няма други желаящи да вземат думата. Приключваме 13 минути преди предвиденото време. Беше изключително успешно заседание и ви благодаря.